Dear colleagues, please uh, take seat. Колеги, нека седнем. Седнете, моля. Най-напред искам да ви помоля за приемане на дневния ред. Благодаря. Приета е. След паричния диалог ще направя моите съобщения. Искам да подчертая само, че заседанието ни е продължено с половин час до 7 часа и защото ще гласуваме в края на днешното заседание от половина до 7. Моля за одобрението на протоколите от предишните три заседания. Благодаря ви. А сега искам да поздравя Шерон Паулс, моята предшественичка. Здравейте! Тя е сред нас като в качеството си на представител на Националния парламент, тя ще участва утре в конференция. А сега искам да приветствам Марио Драги, който ще участва в първия паричен диалог за тази година. Господин Драги ще говори за последствията и въздействието на паричната политика на щатите и тази на Европейския съюз, както и за разширената ЕАП програма, програмата за закупуване на активи. <clears throat> Както знаем, динамиката в Европейския съюз е ограничена за тази цел. Паричната политика трябва да бъде преосмислена за това ще говорим днес. Е, господин Драги говори на 1 февруари по този въпрос в пленарна зала. Освен това, стоковите пазари продължиха през последните седмици да се развиват негативно. Банковите акции са много уязвими следствие на това. Това има негативно влияние върху цялостната глобална економика и най-вече върху ригидността на банковия съюз, както и върху неговата законова рамка. За тази цел и по тази причина ще е много интересно да чуем е, идеите на господин Драги. Той ще говори за заключенията на доклада за закупуванията на активи. Освен това, той ще говори и за перспективите на завършването на банковия съюз в обща перспектива на фона на Европейския съюз. Господин Драги, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. първите седмици на тази година показаха, че е, еврозоната и Европейския съюз по принцип е изправен пред големи предизвикателства. Много усилия ще са необходими през следващите месеци, за да преодолеем тези предизвикателства. Затова се радвам, че днес мога с вас да говоря за тези предизвикателства и за начина по който Европейската Централна банка може да допринесе за тяхното преодоляване. Трябва да се справим с цялостния контекст, да го осветлим и ще говоря за тази цел за възстановяването в, на економиката в Европейския съюз. Освен това ще представя решението за нетните а, финансови авуари и активи. Ще започна с описание на състоянието на глобалната економика. През последните седмици забелязахме увеличаващи се перспективи в отношение, по отношение на а, търговията. Има много голяма несигурност на пазарите и има несигурност в цялостната финансова политика. Е, особено несигурността се забелязва в е, развиващите се страни. Много развиващи се економики се развиваха бързо е, през последните месеци. Това допринесе за развитието на, на динамиката на пазара. Много страни трябва да се приспособят към тази нова реалност. Много економики обаче показаха големи проблеми, които се увеличават, а именно ограничава се растежа на тези економики. Затова трябва да помислим за ребалансиращ процес, който да е, има за цел създаването и установяването на устойчиво развитие на економиката. За тази цел може да използваме паричната политика. Една последствия от, едно от последствията на тези на тази политика е преосмисленето на финансовите цикли. Виждаме, че развиващите економики забавят своя ръст. Падат цените на петрола и на други стоки, което от своя страна осложнява фискалната, фискалната ситуация и износът на нашите економики. А държави, които бяха ощетени в този смисъл, имат по-малки инвестиции, особено в енергийния сектор. От септември наблюдаваме развиване на сектора на енергетиката. Това е свързано с загрежеността от цялостното намаляване на економическия растеж, особено в развиващите се економики. Въпреки това, пазарите трябва да се променят. Те са те трябва, те имат нужда от промяна. От промяна има, има нужда и банковия сектор. Акциите на банките са много уязвими. Това се отразява в целия сектор. Секторът е много уязвим, много по-уязвим, отколкото очаквахме. Това отразява и страха в някои части от банковия сектор, който идва от а, стоковия сектор. Европейските банки не зависят много от а, стоковия пазар. Те в момента обаче търгуват много по-малко от номиналните си стоимости. Банковият капитал се развива в една ситуация, в която се шири мнението, че трябва да се намаляват лихвените проценти и трябва да се укрепи международната законова база, която съществува от края на кризата. Въпреки това, трябва да признаем, че регулаторната рамка след кризата зададе основата за едно по-устойчиво развитие, развитие, което е отразение от цялостната финансова система и институциите. Банките предлагат <clears throat> по-добри капиталови продукти, те намаляват своя леверидж и подобряват своите профили и портфолия за финансиране. Освен това, Базеловия комитет за банков надзор оцени, че има напредък по отношение на завършване на реформите след кризата. Основните елементи на реформите биват приключвани в момента. Оточняването на тези елементи ще допренесат за стабилността на бъдещата регулаторна рамка. Това ще подкрепи банковия сектор и неговата способност да предоставя устойчиви кредити за бъдеще. Всъщност, централните банки и техните управители укрепват своя надзор и това означава, че те са много ангажирани да не увеличават капиталовите изисквания в целия банков сектор. И така, няма да има Базел 4. В еврозоната ситуацията в банковия сектор в момента е много по-различна сравнение с това, което беше през 2012 година. Може би най-важното е, че е, банките в еврозоната много добре укрепиха своите банкови позиции, финансови позиции и то главно като последствие на оценката, която бе завършена през 2014 година бе увеличено съотношението от дълг БВП от 1 до 14%, което увеличава устойчивостта на шокове. Освен това, качеството на банковия капитал също бе подобрено. С надзора и оценката на надзора от 2015 година Европейската централна банка уточни своите изисквания за банковия капитал. Тези изисквания няма да бъдат заострени в бъдеще. Това следва, че банковият сектор ще може да се развива по-добре и може да планира по-добре. Освен това, през 2015 година банките, които подлежат на надзора на ЕЦБ, увеличиха своите печалби в сравнение с печалбите от 2014 година. Това се дължи на добрите политики за преразпределение на капитала и, и на, на буферите, които бяха установени и на по-добро използване на капитала. Освен това, операциите на ЕЦБ продължават да подкрепят условията за финансиране на банките и техните економически операции. Ясно е, че някои части от банковия сектор в еврозоната все още са изправени пред предизвикателства. Тези предизвикателства са свързани с правната несигурност, с състоянието на някои банки, особено в страни, които бяха много засегнати от финансовата криза. Има някои, няколко банки, е, в които все още има необслужвани дългове, така наречените NPLs. Тези необслужвани дългове бяха идентифицирани и бяха обединени в една обща дефиниция което допринесе за тяхното адекватно третиране в последствие. Затова ние в момента имаме възможност да се справим с тези необслужвани кредити през следващите години. За тази цел ЕЦБ и надзорния, меха... и надзорния и орган работи с националните органи, за да осигури политиките в това отношение да бъдат завършени и да бъдат допълнени от съответните национални мерки. Възстановяването на економиката в Европейския съюз. На базата на цялостния фон искам сега да се спра върху економическата ситуация на еврозоната. Възстановяването е бавно, но то напредва. То се подкрепя главно чрез мерки от паричната политика. Те са свързани с условията в банковия сектор и ниските цени на петрола. Има несигурност по отношение на развитието на глобалната економика, има геополитически рискове и това осветява поведението на инвеститорите. Строителният сектор обаче още не се е възстановил. За да може да направим еврозоната по-устойчива, са необходими е, политики от всички области. ЕЦБ е готова да направи това, което може Както казахме и през януари, управителният съвет ще оцени и ще преосмисли паричната политика, паричната си политика през март, в началото на март. На март. Ние ще се спрем, спрем на две неща. Най-напред ще оценим механизма на ефекта на предаване който проистича от ниската инфлация. Всичко това ще зависи от размера и устойчивостта на стоковите цени. На второ място това зависи и от заплатите и цените в съответните държави членки. Освен това, ще оценим състоянието на финансовите преводи между банките. Тези два фактора са свързани с ценовата стабилност. Ако видим нужда, ние ще действаме, няма да се колебаем. В същото време трябва да имаме политики, които да направят европейската економика по-стабилна става все по-ясно, че финансовата политика трябва да подкрепя економическото възстановяване чрез публични инвестиции и чрез, по, и чрез намалени данъчни ставки. Освен това, цикличното възстановяване трябва да бъде подкрепено от ефективна структурна политика. И най-вече са необходими мерки за подобряване на бизнес климата, включително и адекватна инфраструктура. Това е изключително важно за увеличаване на продуктивността, за създаване на работни места и увеличаване на производителността. Също така е важно да се спазва правилата на пакта за стабилност и развитие. Това е изключително важно, за да може да се запази надежността в финансовата рамка. А сега искам да се спре накратко на решението за АМФА за нетните финансови активи. Та трябва да се види в светлината на нашето обещание за прозрачност. Прозрачност към вас като парламент и към широката общественост. Това е споразумение между ЕЦБ и централните банки на еврозоната. То осигурява паричната политика тя не бива да бъде засягана от операциите на националните централни банки. Задачите на националните централни банки са задачи, които съществуват още от началото на паричния економически съюз. Тогава е, държавите членки искаха да се концентрират главно върху централните си банки и чрез тях да провеждат обща парична политика. А всички тези задачи си остават прерогатив на тези централни банки. Но в момента няма надзор над резервите на чуждестранна валута, тъй като тези задачи са поети от Европейската Централна банка. Освен това, с това са свързани управлението на пенсионните фондове и услугите, свързани с пенсионните фондове към правителствата. Тези портфейли не са свързани с паричните политики, които се провеждат от централните банки. Тези портфо портфолио се управляват или чрез Централната банка или чрез непарични задължения. Това не е намеса в паричната политика на централните банки. Тези ограничения осигуряват Факт е, че централните банки трябва да а, поемат задължение пред Европейската централна банка и тук именно се включва а, това споразумение, което намалява ограниченията на нетните задължения по активите. Това е гаранция за доброто функциониране на цялостната система и прилагането на паричната политика в еврозоната. Когато централните банки изпълняват паричните си политики и ги прилагат, те трябва да се съобразяват с договорите. Още повече, ако техните задачи а, навлизат в полета, които противоречат на задачите, а, проистичащи от паричните политики, те трябва тогава да бъдат забранени. Това е единодушно решение на държавите от еврозоната. Това бе решение за прозрачност. Тук трябва да е ясно за какво става дума, а именно за споразумението АНФА. АМФА има задачата да направи разграничение между непаричните операции и задачите на централните банки. Централните банки, които трябва да оперират в съответствие с договорите. Нищо повече и нищо по-малко. Ограниченията и преговете, които са заложени в това споразумение, осигуряват да няма препокриване и намеса на, на на задачите, които са възложени на централните банки и общата парична политика в еврозоната. И накрая ЕЦБ публикува данни за агрегираните финансови активи. Има задължение за публикуване на финансовите активи от страна на централните банки при публикуване на техните годишни доклади обществеността трябва да знае какви пари са потекли за операции, които не са свързани с паричната политика. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Председателят, благодаря, господин Драги. Вашите бележки бяха много интересни, те бяха и много важни. Ние разбрахме каква е ситуацията в банковия сектор. Благодаря и за това, че осветлихте по-нататъчните мерки, свързани с прозрачността на споразумението АМФА. А сега започваме с нашите въпроси. Първият оратор е господин Борхер Паус. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин председател, драги. Хубаво е, че в тези несигурни времена може да говорим по тези въпроси, тъй като зная горе-долу как, на къде ще се насочат въпросите на, на моите колеги, искам да се спре по-скоро на две актуални теми. Най-напред, миналата седмица е проведен да е проведена срещата на върха в Брюксел. Ставаше дума за е, отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство. За мен е ясно, че няма да се променят европейските договори. Камеран постави въпроса за т.е. постави искането си за един международен инструмент в финансовата сфера – според мен, наистина това е възможно да имаме един финансов регулатив в еврозоната и извън нея. И тук искам именно да ви попитам, виждате ли опасност тук? Защото според мен има опасност. Един такъв инструмент за финансова регулация може да окаже въздействие върху вътрешния пазар. На второ място, премахването на, на банкнотите от 500 евро. Това се обсъжда много, както в Централната банка, така и в, държави член, в много държави членки. Моят въпрос е какво е вашето становище, защото тази тема в момента се съсредоточава и се свързва главно с борбата срещу организираната престъпност. Според мен, тук може да накърним надежността на валутата, ако премахнем тези банкноти, така може да бъдат изнесени освен това огромни капитали в Швейцария. Благодаря. Thank you. Um, as far as the first... Благодаря ви. На първия ви въпрос, аз съм сигурен, че този въпрос ще бъде зададен и от някой от колегите. Та бих казал следното. А, в продължение на следващата дискусия бихме могли да задълбочим малко повече. Европейската централна банка не е страна по преговорите. Държавите членки са страни в преговорите. Правителствата са страни в преговорите. Но ние бихме могли да кажем две неща. Като и двете са а, насоки по отношение на нашето виждане. Два основни аспекта трябва да защитим. Единния пазар и валутния съюз. имаме и продължаваме да имаме полза, голяма полза от вътрешния пазар. Затова трябва и да го защитим. Ясно е, че е изключително важно да продължим задълбочаването на вътрешния съюз. Това са основните ръководни линии от гледна точка на Европейската централна банка за преговорите. На следващо място, нещо, което казах и по време на предишната ни дискусия, а именно идеалната цел на преговорите би била Обединеното кралство да се закотви в Европейския съюз, като Европейския съюз и Обединеното кралство започнат да работят заедно. И двете страни имат полза. Могат да извлекат полза на втория ви въпрос. Нека кажа съвсем ясно. Сметката от 500 банкнотата от 500 евро е аргумент Банкнотите с висока номинална стойност се използват с престъпни цели. Това трябва да стане ясно за обществеността. И именно в това отношение можем да предприемем действия. Не казваме, че хората не могат да спестяват средствата си в други банкноти, с друга номинална стоеност, Но смятаме, че банкнотата от 500 евро все повече се превръща в инструмент за престъпна дейност. Та в този контекст предвиждаме действия. Разбира се, трябва да пипаме внимателно – и да се справим по най-добрия начин. В момента изпълнителния борт и управителния съвет обмислят как бихме могли да се справим с проблема по най-добрия начин. Но в никакъв случай не става въпрос за намаляването на а, ликвидността. И това е важно да се знае. Елиза Ферейра. Елиза Ферейра. Ще говоря на английски. Благодаря ви за това, че сте с нас днес тук. Въпросът ми е свързан с случилото се от последните седмици, което говори за голяма криза в банковия сектор. Това се отразява и на най-уязвимите сектори на економиката, включително и на суверенния дълг. Бих искал да чуя вашите коментари защото някои важни и значителни коментатори вече обявиха, че Европейския съюз се е провалил. Други пък питат кой отговаря за финансовата стабилност. Въпросът ми е следния. Важно ли е да се прилага директивата за установяване и оздравяване на банки без никакъв предпазен механизъм? Може ли просто така да скочим в тротия етап – на директивата, без да изпълним първите два етапа, където им, имахме планиране, проекти и това беше важна част от законодателството. На следващо място, логично ли е същевременно в други економики да се изисква от банковите институции да отидат на частния пазар, за да увеличат капитала си? Същевременно обаче се осъществява и финансиране на банките. Това изпраща разнопосочни капитали на пазарите. Такой разполага с конкретна визия за банковите системи в а, а, държавите членки. Дали това е единия надзорен механизъм или Генерална дирекция конкурентоспособност на Европейската комисия. По този начин много се ограничава всичко, което може да се извърши на пазара. Това е много важно. На следващо място, във връзка с суверения дълг, през 2012 година много обсъждахме имиджа на кредитните агенции. Същевременно ЕЦБ е независима по отношение на решенията, които взема от тя е независима от кредитните агенции. Включително и по отношение на стабилизацията. Така че не трябва ли да се върнем към това, което обсъждахме през 2012 и 2013 година? Отговор. Благодаря ви. На първия ви въпрос. Важно е да не забравяме, че отговорността за директивата за възстановяване и оздравяване на банки пада върху Европейската комисия и механизма за оздравяване на банки. На единия съвет по преобразуване. Важно е също така да има и преход към новите правила за капитализация, защото промяната е значителна. Смятаме, че това е промяна, която ще ни поведе към по-добро. Чисто просто и просто защото няма да се използват средствата на дънакоплатците. Няма да постъпи по начина, по който постъпихме по време на кризата. На следващо място, нека да ви напомня, че не сме единичен случай в това отношение. Повечето от е, държавите имат сходни правила. Европейската комисия трябва да следи дали правилата се прилагат и да прави оценка на тяхната ефективност. Как биха могли тези правила да действат коректно? Първото предварително искане е банките да имат достатъчен капацитет за освояемост на средствата. И с оглед на това, което бе направено през последната година, година и половина, с тилък на световно равнище и това, което ще се направи с МРЛ, т.е минималната изискуема ликвидност, смятам, че по този начин тръгнахме в правилната посока. Това означава, че по-големите банкови институции ще имат достатъчна ликвидност, което е предварителното условие. Дали условията от директивата съответстват или не на финансовата стабилност? Самите правила предвиждат изключения в случаите, в които може активи да бъдат изключени, ако има системна нестабилност в съответната институция. Както вече казах, Европейската комисия прави оценка, както тя, така и Единия съвет по преобразуване. На втория ви въпрос за съверения дълг. От дълго време обсъждаме въпроса и както знаете, ЕЦБ съвсем подробно размишлява. Кредитните агенции са тези, които се ползват и от инвеститорите. Факта, че кредитните агенции се използват от инвеститорите е изключително важен момент. Може би би било по-разумно кредитните агенции да не използват мнението на останалите, ако инвеститорите не го правят. На следващо място, дали самите кредитни агенции са независими? Обсъждахме идеята за Европейска кредитна агенция, ако си спомняте. Мислихме също така как бихме могли да комбинираме двата аспекта, а именно кредитна агенция, която да се приеме от инвеститорите, която същевременно да дава независимо становище. Кредитна агенция, която да не бъде в ръцете на по-големите си колеги. Съвсем кратък коментар. Благодаря ви за изясненията във връзка с директивата и правилата. Там се дават някои различни опции. Следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Драги. Благодаря ви за това, че сте сред нас днес. Наистина и аз смятам, че е изключително важно да ни гостувате, за да се отчитате за политиката водена от вашата институция. Както знаете, надигат се все повече критики, всичките са отправени към вас – включително и на пленарното заседание в Страсбург, бяха отправени много критики. Всичко, което четем от различни инвеститори, економисти и така нататък, се свежда до това. Всеки си задава въпрос. Гражданите са недоволни. Никой не получава никаква лихва от спестовната си сметка. Белгийският министр на финансите също повдигна въпроса, а сега и нашият министр на финансите също се зае с него. Вярно е, че на времето лихвения процент беше нисък, което не даде съответния резултат. Намалихме допълнително лихвения процент, което е, по никакъв начин не ни помогна. Сега говорим за качествено облегчаване на паричните политики и се питам дали ще стигнем до отрицателни лихвени проценти. Едва ли това ще бъде решението. Трябва да започнем на чисто. Всичко наново. Ето днес отварям вестника и какво виждам там? Ами виждам въпроса, който искам да ви задам. Европейската централна банка, пише във вестника, водела преговори с италианското правителство във връзка с закупуването на някои а, лоши дългове. Питам аз защо. Защо възнамерявате да предприемете подобна стъпка? Вярно, че това е интересно за италианското правителство, но смятате ли, че то ще се отрази положително на останалите членове на еврозоната? Не смятате ли, че по този начин крадете в кавички от парите на дънакоплаците, за да успеете да заплатите и да покриете грешките на държавите от южната част на Европа? Нека отговоря най-напред на първия ви въпрос. Не мога да се съглася с вас, когато казвате, че валутната ни политика и качественото облегчаване на паричните политики не дават търсения резултат. Напротив. Почти половината от възстановяването, на което бяхме свидетели миналата година, може да се каже, че се дължи на тази ни политика. През последните 4 години валутната ни политика беше единствената политика, която даваше стимули. Единствената. Сега може би сме изправени пред трудна ситуация в сравнение с тази, в която се намирахме преди 3 години. Възстановяването е постепенно, но то е на лице и продължава. На тази база ще трябва да постигнем и останалите си цели, а именно да се намали ръста на инфлацията. Инфлация близо или под 2%. В това отношение, разбира се, резултатът не е толкова удовлетворителен. Както напомних и в уводното си изказване, съвета на своето заседание през март ще преразгледа позицията си. Тази политика доведе до ниските лихвени проценти. И да попитам. Това нещо характерно за еврозоната ли? Е? Или лихвени, ниските лихвени проценти са навсякъде? В САЩ, в Япония, Нищо специално няма във валутната политика на ЕЦБ. Проблема с пенсионните фондове, затрахователните дружества и така нататък в еврозоната са все проблеми, с които се сблъскват спестовниците, пенсионните фондове в САЩ и в Япония. Но като че ли решенията, които се намират там, са малко по-различни. Всичко се определя от регулаторната рамка и от инвестиционните стратегии и стратегиите за депозит. Разбира се, ние сме наясно с това и знаем също така, че лихвените проценти може да се покачат, което би било показател за това, че инструментите дават необходимия резултат. Инфлацията също е част от нашите цели. Но не сме свидетели на подобно нещо сега. И честно казано, не смятам, че някой смята, че трябва да променим политиката си. Ако променим политиката си, само ще осложним допълнително обстановката и ще се отложи момента, в който ще постигнем търсеното равнище на инфлация. На втория ви въпрос казахте, че ЕЦБ е в преговори с италианското правителство. Доколкото знам, това не е така. Нека ви кажа нещичко във връзка с това, което се появи в медиите през последните 2-3 дни. Твърдеше се, че ЕЦБ ще закупува необслужваните кредити в Италия. Честно казано, не зная откъде идва тази новина. Нищичко няма да закупим. Въпросът е по-скоро дали необслужваните кредити в специфичния формат на националните централни банки може да се считат като обезпечение, което е нещо съвсем различно от закупуването на тези необслужени кредити. Ние имаме подробни правила във връзка с обезпечаването и тези правила ще се прилагат за всички. Тази рамка се упоменава, че тези активи трябва да имат съответното ниво на собствен капитал от първи ред. Това по никакъв начин не означава, че тези активи не влизат в правилата за обезпечаване. Това означава, че няма никаква дискриминация. И доколкото знам, не се провеждат никакви преговори, не се водят никакви дискусии. Нека да кажа също така, че до този момент нямаме никакви загуби в това отношение. Благодаря ви. Благодаря ви, Силви Говар. Um, Благодаря, господин председател. Във връзка с предходния въпрос, впрочем. Текат преговори цитирам, за намирането на нова уредба за членството на, Европейс... на Великобритания в Европейския съюз, както казва господин Туск. А според мен единствената съществуваща до сега уредба, на чието и да било членство, са договорите. И всяко решение от подобен характер на държавните и правителствените ръководители би породило политическа и правна несигурност. И въпросът ми е, не смятате ли, че едно такова нееднозначно международно споразумение създава опасен прецедент от системен характер с последици за пазари и за нашите економики? В отговора, който дадохте на колегата Бурхард, казахте, че Европейската централна банка не била страна по подобни отношения. Но, ако би се стигнало до действително изменение и допълнение на договорите, ЕЦБ би имала право на становище. Ние сега не знаем какво е мнението на ЕЦБ, какво е общественото мнение. Не смятате ли, че тази процедура, която са предпочели, е рискова? И на второ място, не смятате ли, че би трябвало да се възползваме от възможността да консолидираме и допълнително интегрираме еврозоната? Понеже за гражданите на еврозоната, главната цел на всичко това би била да се стигне до справедливо споразумение, изясняващо положението на Великобритания, но не нанасящо щета на нашите съграждани. Благодаря. Благодаря, аз съм съгласен и, и по двата пункта с вас. Е, първо, аз съм категорично съгласен, че една не особено ясна структура или, или формат – на тези преговори и още повече не особено еднозначното споразумение, което, е, до което е, тя би довела, би имало системно и то отрицателно значение за Европейския паричен съюз и за еврозоната. Следователно, колкото по-ясно е това споразумение, което предстои да бъде постигнато, толкова по-добре за всички. На второ място, аз също съм съгласен с вас, че следва да се възползваме от възможността да задълбочим интеграцията в рамките на паричния съюз. Ако можем да извлечем някакви полуки от най-новите събития, то главната полука е, че незавършената ни економическа интеграция поражда уязвимост. И толкова повече това е причина да се възползваме от всяка възможност за задълбочаване на интеграцията помежду си. И разбира се, това споразумение каквото и да бъде то, не би следвало да възпрепятства по-нататъчна интеграция в рамките на паричния съюз. Да, имате, имате възможност да допълните въпроса си. Често се казва, че е, е, Великобритания е обект на дискриминация но Великобритания е взела суверенното решение да не се присъедини към паричния съюз. А какво да кажем за дискриминацията срещу еврозоната, ако институционалната рамка остане такава каквато е в дългосрочен план? Вижте, както казах, трябва да отстояваме и двата аспекта. И ние от това ще се ръководим, когато стане време да изразим становище по въпрос. Първо, единият пазар. Единият пазар трябва да бъде опазван, и второ, е, интеграцията в рамките на Европейския паричен съюз. Двете неща заслужават еднакво внимание и защита по всички поводи, е, във всички отношения, е, свързани с това предстоящо споразумение. Благодаря. Госпожа Матиес. Благодаря, господин председател. Господин Драги, благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана да разговаряме днес. След години отричане на миналото, сега Европейската Централна банка води безпредседентна експанзионистична политика в опит да бъде преодоляна рецесията, да бъде възобновен растежът в Европейския съюз. В същото време обаче тази политика на Европейската Централна банка следва да се съобразява с националната политика на държавите членки, която е рестриктивна, силно рецесионна или прорецесионна. Така че, имайки предвид контекста, какво ще кажете вие? Клоним ли към някакво равновесие? вие можете ли да е, направите равносметка, да промените нещата или ще се водите по е, тези прорецесионни намерения на държавите членки? На второ място, през 2016 година цените на банковите акции е, паднаха, дори с повече отколкото през 2008 година. Перспективите са все по-лоши, растежът, меко казано, не се подобрява. И е, независимо от неконвенционалните мерки в паричната политика, защо банките не се справят по-добре? Вероятно, е, политиката на е, количествено облегчение е в на улица, предвид инфлационния риск от една страна и нерентабилността на банките от друга – така че, господин Драги, ако приемем, че главният проблем се свежда до бюджетната политика на държавите членки, липсата на баланс между бюджетна и парична политика, то има ли и, и най-малка представа Европейската Централна банка какво всъщност върши? И на трето място, в встъпителните си думи вие казахте, че всичко ще е наред, независимо от всичките лесни пари, е, е, с ко, които бяха е, които бяха налети в, в банките. Но според мен политиката на еврозоната се провали. Европейска централна банка следва да признае границите на паричната си политика. Особено когато се наблюдава една антициклична бюджетна политика. Така, вие зададохте три въпроса. Първият е за бюджетната политика в контекста на парична политика, е, която е облегчаваща и ще остане такава в обозримото бъдеще. Сега, ако видим бюджетната политика в еврозоната, ще констатираме всъщност, че позицията по-настоящем е леко експанзивна. Миналата година бе неутрална. Е, проконсолидационна преди една година, сега е леко експанзионистична или експанзивна. За всеки го ли е така? Обаче отговорът е не. Бюджетната политика може да бъде употребявана и следва да бъде употребявана в зависимост от възможностите за бюджетно маневриране. Така че, в край на краищата, тези всички сложни правила се свеждат до едно. Държавите, които разполагат с бюджетни възможности, следва да се възползват от тях, онези, които не разполагат с бюджетни възможности, не. И сега, отговорността за управление на пакта за стабилност и растеж е на Европейската комисия и съгласно настоящата уредба има възможност за гъвкавост и комисията добре знае как да се възползва от тези възможности. Обаче, много още може да бъде направено за усъвършенстване на бюджетната политика като цяло. Независимо от това дали тя ще бъде експанзивна или ограничаваща или консолидираща. Става е въпрос за структурата на фискалната, на бюджетната политика. И аз съм го казвал не веднъж. Структурата трябва да бъде стимулираща растежа. А именно да се акцентират държавните капиталовложения, най-вече в инфраструктурата, и да се финансира по-низкото данъчно облагане. Както и онези структурни реформи, които стимулират търсенето. Най-вече става въпрос за структурната реформа, която благоприятства частните капиталовложения, създаването на нови работни места. Това е идеалната структура на една бюджетна политика. Следва да имаме предвид обаче, че спазването на правилата по пакта за стабилност и растеж е важно като, като инструмент. Картината е комплексна наистина, тъй като економическите условия в различните страни не са еднакви. Но това е рамката, в която, позволете ми още веднъж да ви напомня, се полага паричната политика на ЕЦБ и тя е фактически единствената действително стимулираща политика през последните 4 години. Сега, за банките Впрочем, извинете, ще продължа в същия дух за ограничените възможности на паричната политика. Има какво да се каже определено. Има различни видове ограничения. Е, е, едно от тях е готовността за действие или волята, другото е способността и на трето място е ефикасността на действията ни. Мисля, че вие най-вече се спирате на третия аспект – ефикасността на нашите възможни действия. Както съм казвал, ЕЦБ е на мнение, че паричната политика е, фактически е, има принос за 50% от оживлението от е, растежа на БВП през последните 4 години. Останалите 50% могат да бъдат обяснени, да кажем, с по-низките цени на нефта. Значи, според нас, нашата парична политика е била и продължава да бъде ефикасна. Но както съм казвал нееднократно, ние разполагаме с една гама от възможни инструменти и ние определено преценяваме приложимостта на всеки един от тях е, и избираме онзи, който би бил най-ефикасен. Сега, третият ви въпрос беше за банките, но ще ви моля да го повторите. Не се чува микрофонът. Е, извиняйте, вината е моя, казва господин Драги. аз, аз ви питах за това, че съотношението между различните направления на политиките се е провалило. Тоест най-вече бюджетна към парична политика. Нали, казвахте, че в край на краищата парите, които се наляха в банките, ще стигнат до реалната економика, но не е така. Защо? Не, вижте, а, а, а, има различни признаци. А, а, лихвените равнища, маржовете, кредитните условия. А, всичко това се влияе от паричната политика. Господин Гиголд. Благодаря, господин председател. Първо, позволете ми накратко да, да кажа, че когато трябва да се решават някои проблеми с банковите облигации и предвид продължаващите преговори относно условията за допустимост на вътрешна рекапитализация на банките, трябва да ви кажа, че съм изненадан, като чувам някои държави членки, но и представители на Европейска Централна банка да настояват някои пасиви, някои задължения да бъдат изключени. Вие също направихте подобен намек, мисля – според мен е изключително важно Европейският съюз да проявява и за напред твърдост по отношение задлъжнялостта или пасивите на банките и да не дава превратни сигнали на пазара. Да не се отслабва действието на правилата за банков надзор, които току-що въведохме. Но по-широко погледнато, ако погледнем данните за, за слаповете, инфлационните очаквания всъщност не са е, всъщност са закотвени до 10 години напред, далеч под е, показателя за инфлация, който си поставя ЕЦБ като цел. И следователно, какви мерки предвиждате, за да опазите репутацията, доверието, с което се ползва ЕЦБ за спазване на собствените си показатели? Значи, в един средносрочен план, какви мерки за поддържане на инфлационното равнище възнамерявате да, да вземете? И на второ място, каква би била целесообразната за еврозоната фискална позиция в допълнение към парично-политическата позиция на банката? И най-сетне бихте ли ни е, дали някои насоки за това какви темпове на инфлация, за какви срокове бихте квалифицирали като критерии за успех или неуспех на паричната политика на ЕЦБ? Първо позволете ми да бъда пределно ясен. Така наречените изключения от политиката на финансова стабилност, които споменах, са свързани с дейността на Европейската банка за възстановяване и Да, да извинете, те са включени тези изключения в действащото законодателство, в директивата за е, реорганизация на банки изпаднали в несъстоятелност. Самото въвеждане на тази директива е една добра промяна. И успешното прилагане на, на тези правила във времето зависи от това банките да разполагат с необходим капацитет за поемане на загуби. Това е едно изискване и това определено е в ръцете на Европейска централна банка механизма за стабилност. Аз съм съгласен, разбира се, с вас, че всичко ще зависи от строгостта, с която се прилагат тези правила, от своевременността, с която се прилагат правилата. И на трето място, и, в това отношение е необходимо да се направи повече, нещата зависят от това как държавите членки въвеждат действащите общоевропейски правила в фактическото си национално законодателство. Имаме е, две страни, Португалия и Италия, в които са прилагани правилата за вътрешна капитализация, а, а те, в, съответно в Португалия е, е, и Италия, са въведени в националното законодателство по различен начин. И, и това е особено важно. Кредиторът се нуждае от уверение, че ще бъде третиран по еднакъв начин за всички части на еврозоната. Ние много говорим за банков съюз, обаче ако при прилагането на правилата за вътрешна капитализация не се третират еднакво инвеститорите в различните страни, то ние така и няма да стигнем до банков съюз. Ето в това отношение трябва да се подобрят нещата. Втори въпрос е за инфлационните очаквания и както вие правилно забелязвате, ние сме далеч е, е, ние не си служим само с един показател. Тук говори за 5 годишно очакване. Не, но не само това. Ние си служим с един набор от показатели. Факт обаче е, че независимо кой показател използваме, сега сме далеч от целта си, инфлационната. Ето защо е, нашата парична политика е такава каквато е именно днес – и, както казах, управителният съвет ще преразгледа евентуално ще промени паричната политика на банката през месец март. Каква инфлация бихме искали да постигнем, за да обявим политиката си за успешна? Нашата цел е инфлационен темп под или около 2%. От което следва, че времевият хоризонт за постигането на тази цел лека по лека се удължава през последните две години. Първоначално очаквахме да стигнем до този темп. Темпта инфлация през 2017 година сега отлагаме. Причините са ясни. Междувременно света станаха неща, върху които ние не можем да влияем. Но възникващите пазари, цените на е, борсовите стоки, суровини, материали, е, петролни продукти и така нататък. Между другото, подобно е положението и в САЩ. И подобно почти в Япония. Така че целият свят се, се е, изправя пред това предизвикателство. Но значимият за нас въпрос е, достатъчно основание ли е това да изоставим до сегашната си парична политическа стратегия? И отговорът е не, както казах на последната си пресконференция. Ние не се отказваме. И най-сетне вие ми задавате нелег въпрос. Подходящата бюджетна позиция на еврозоната. Коя би била тя? По-настоящем тя е такава каквато е днес, а именно леко експанзивна. В идеалния случай бюджетната позиция би следвало да бъде експанзивна при спазване на е, положенията на пакта за стабилност и растеж. И това съвкупно погледнато. Но както казах, аз винаги подчертавам, да, на мен ми е лесно да кажа, че политически много трудно може да стане. Нали, в край на краищата състава, структурата на бюджета е нещо почти по-важно, можем да кажем. Не по-малко важно от съвкупните показатели. Благодаря, господин Зани. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса за, за председателя Драги. Първо за едината валута и нейната устойчивост. След 40 години економическа доктрина, последваха вече 17 години емпирични данни, които сочат, че единната валута е провал. Фиксираните валутни курсове доведоха много страни до, до практически фалит. Еврозоната е единствения економически съюз в света, който стагнира през последните години. Един министр наскоро на, на пресконференция заяви, че фиксирания валутен курс, е, поради невъзможността за девалдиране на, на валутата, е, поражда огромна економическа цена и висока безработица. Е, съгласни ли сте с тези думи на министъра, които, впрочем, се потвърждават от водещи економисти? Поддържайки цената на еврото, ние фактически се обричаме на висока безработица. Втори въпрос. Тази седмица се разисква се разисква една мярка. Държавният дълг именно вече да не бъде разглеждан като безрисков актив. Нещо, което господин Шойбле, министра на финансите на, на Германия, възприема особено при сърце. Както и председателя на, на Централната банка на Германия. Вие как мислите? Може ли да се отнеме безрисковата характеристика на държавните дългове и какво би било въздействието на подобна мярка върху финансовата стабилност и върху банковия сектор? Банките ще трябва да натрупат допълнителни провизии, за да поддържат държавни дългове по балансите си. Ако познавате добре италианската банкова система, тя държи около 400 милиарда евро – еврооблигации по балансите си, които се смятат за безрискови. И ако отведнъж се промени статута им, какво ще стане? Аз ще ви отговоря на, на английски, ако не, не възразявате. Добре, вижте. Благодаря ви, че ми позволявате да говоря на италиански. Първо ще отговоря на втория ви въпрос – дали е, държавния дълг да бъде квалифициран като безрисков или не. За това се говори, наистина, вече, вече две години, ако не и повече. Финансовата криза от 2010-2011 година доведе до едно споразумение, фактически до, до, до, до най-малко констатацията, която е недвусмислена, че държавният дълг вече не е безрисков. Дото, да, да, да, в Европейската централна банка дори преди това държавният дълг не се смяташе за безрисков. Дали това да бъде въведено като общо правило? Не, вижте, инициативата не е само наша. Въпросът е глобален и трябва да видим какво става на други, на други пазари. Базелския комитет, е, който управлява регулирането фактически на, на банковото дело навсякъде по света, в това число САЩ, Япония, Великобритания и прочие. Базелският комитет, значи, от известно време вече мисли. Как да реализира правилен надзор на, на държавния дълг. Европейската централна банка също е излязла с паметна записка, меморандум по този въпрос. И той е важен. Но трябва много внимателно да го обмислим. Що за нас е до първия ви въпрос? Ние до някъде сме на различно мнение. Според мен еврото, поради това, че съществува, не е източник на постоянна, на трайна безработица. Безработицата в значителна степен е последица от кризата – и отчасти резултат на економическата политика, водена преди кризата. Мисля, че 10,6-10,7 е безработицата в еврозоната. Преди, преди кризата не беше кой знае колко по-малко. Така че ясно е, че са на лице структурни проблеми, които са първопричината на безработицата в еврозоната. Разбира се, едината валута ограничава политиката, както до тогава не е било. Обменните курсове. Разбира се. Но предвид е, сегашното положение, трябва да коригираме паричата си политик, Да въведем необходимата реформа. Това е. Благодаря, благодаря ви, че ви позволихте да, да говоря на италиански. Председателят казва, че Европейският парламент е привърженик на езиковото многообразие. Господин председател, е, в края на е, е, януари в Давос вие заявихте, че ще адаптирате паричната си политика, за да стимулирате економиката. Заявихте, че няма ограничения, що се отнася до средствата, които би оползотворила ЕЦБ за постигането на около 2% инфлация. Обаче, имайки предвид, че реалните лихвени проценти по депозитите фактически са отрицателни, с какви резултати може да се похвалите. В еврозоната все още фактически нямаме оживление. Отрицателните тенденции на, в лихвените равнища нарушават доверието на инвеститорите в пазарите. И фактически във всеки случай, в който вие обещавате нещо, а пазарът не ви следва, страда доверието във вас. Разрастват се фактически спекулативните намерения на пазара. Какъв е, как, какъв е отчетът за последните две години, ако не дефлация? И какво смятате да правите от тук нататък? Да търсите е, е, нови и нови възможности за повишаване на е, растежа на еврозоната. Еврозоната се оказва неоптимална валута, расте, растат диспропорциите, расте безработицата в 18-те е, е, държави членки на еврозоната. Е, разчитащи е единствено на баланса на, на, на брутния вътрешен продукт на Германия. И европейците започват да осъзнават, че пътуват на борда на един Титаник. Освен това, като економист, господин председател, вие можете ли разумно да смятате, преди сегашните обстоятелства, че единната валута е, има бъдеще? не би ли трябвало да се върнем към отделните национални валути? Благодаря. But yes, I think the euro has a future. I think that's the... О, да, да, аз смятам, че еврото има бъдеще. Именно като економист смятам, че еврото има бъдеще, но позволете ми веднага да добавя, че трябва да се постараем, да работим за това бъдеще. И се свързвам, свързвам отговора си с отговора на предишен въпрос. Следва да се възползваме от възможността да задълбочим паричната си интеграция. Позволете ми да се спра сега на първата част от вашия въпрос, а именно дали ЕЦБ разполага с достатъчно инструменти? Отговорът е да. Нашата програма за намеса на пазара е достатъчно гъвкава, така че може да бъде коригирана съответствие с променещите се общо економически обстоятелства и пазарна конюнктура. Ние вече сме коригирали някои параметри, вече сме разширили гамата облигационни инструменти, които могат да бъдат изкупувани, разширявайки времевите хоризонти. Между другото, това последното, което бе взето като решение в началото на миналия месец декември, ще доведе до близо 700 милиарда евро допълнителна ликвидност от днес до 2019 година. Общо заето две трети от първоначалния обем на планирания обем на програмата, така че не е пренебрежимо това. Така че ние сме уверени, че ако е необходимо, Както обявихме вече, е, управителният съвет ще прегледа и евентуално ще промени е, паричната политика на банката в началото на месец март. И ако управителният съвет е, вземе такова решение, както и до сега, ние сме доказали, че можем да адаптираме програмата си за намеса, за интервенционни покупки на пазара, както и други инструменти, прочим, според обстоятелствата. Благодаря, Павло Залбан. Нямаме, нямаме възможност за допълващи въпроси, каза председателя. Благодаря, господин председател. Драги, на испански ще ви задам въпроса си. За изхода на Великобритания от Европейския съюз, преговорите, които се водят, наистина аз съм съгласен с вас, че това е добра възможност да се засили е, интегрираността на еврозоната, че е необходимо наистина в тази връзка да се укрепи единия пазар и паричния съюз. Наистина ли сте убеден обаче, че единият пазар е под каквато и да било заплаха? Е, смятате ли, че паричният съюз е, е изложен на особен риск в хода на тези преговори с Великобритания? Понеже вие май не се обосновахте. Освен това, Казахте, че ще са необходими повече държавни капиталовложения и намаляване на данъците. Е, в същото време обаче е, направихте оговорката, че трябва строго да се спазва пакта за стабилност и растеше. Добре, ли как ще е, решим тази на практика нерешима задача? И най-сетне за банките в еврозоната. Вие защитавате техните позиции особено в сравнение с положението от 2008, но не смятате ли, че сега предстои сериозна нестабилност? Не смятате ли, че... Смятате ли, прочим, че пазарът преувеличава в реакцията си? И най-сетне за практиката на рекапитализация в Италия – Има, има така, но, носят се е, такива мнения, че е, в Италия нещата са твърде различни. По първи въпрос отново нека кажа, че ЕЦБ не е страна по преговорите. И до сега нищо не сме видели. Нали, ние, ние, ние не участваме в преговорите, но смятаме, че що се отнася до мнението на Европейската централна банка, то е такова. В резултат от преговорите във всеки случай трябва да бъде опазен единния пазар, както и паричния съюз, с правото паричния съюз да може да се задълбочава в бъдеще. Вторият ви въпрос е как да водят е, препоръчаната от мен политика, е, правителствата, спазвайки правилата. Вижте, има достатъчно доказателства. И аз няма да се уморя да повтарям, че структурата на бюджета е не по-малко важна, ако не и по-важна от е, агрегирания му обем, от, от бюджетните съвкупности. На второ място, има множество доказателства за това, че действащите правила по пакта за стабилност и растеж са достатъчно гъвкави. И комисията оперира с тази гъвкавост, тя е тя упражнява надзор върху нейното спазване. Има достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението, че ако погледнем повечето държави членки на еврозоната, не можем да твърдим, е, че те са <clears throat> анти растежни контрахират. Сравнявайте както щете, но не е така. А, както казах, съвкупните показатели сочат известна експанзия, което разбира се ще съдейства за економическото оживление. Що се отнася до банките в еврозоната, вече казах, Тъй казах, положението е съвсем различно от това, което беше през 12-та. Капиталовите позиции на банките са сериозно укрепнали през последните няколко години. Общият показател за капитализация от първия ешалон за големите банкови институции нараства от 9 на 13%. Значи, те са далеч по-устойчиви на, на сътресение от тук нататък, качеството на, на активите им се подобри. И от, от 15-та е, година насам а, е, значимите банки, а, е, които ние наблюдаваме фактически, показаха нов ръст на печалбата спрямо 2014 година. И, както казах, има една група банки с значителен относителен дял на необслужваните кредити. Но първо, каква е оценката на ЕЦБ ние установихме наличието на такива кредити по време на комплексната оценка за първ път възоснова на общо определение на необслужван кредит. И от тогава насам, от констатирането на тези кредити, те се провизират. Така че е, ние не очакваме е, да се наложи допълнително провизиране. И най-сетне, Европейската централна банка добре разбира, че за да се изчистят тези портфейли е необходимо време. И изчистването на необслужваните трябва да става подредено, организирано. Четвъртия ви въпрос беше за рекапитализацията в Италия. И казвате, че се третират различно в сравнение с други случаи на рекапитализация – Що смятате така? Нали? Бихте ли се подкрепили с данни? Не, не, не, тук не става въпрос за диференциация. Третирането в Италия е като различно, не. Не, не, не. Не, тук не можем да говорим за диференцираност. Причината за създаването на механизма за стабилност е именно тази да се направи така, че надзорът е непротиворечив, еднообразен навсякъде в еврозоната. Това трябва да се има предвид и, и това е, е, е основният мотив, е, който води специалистите в, в тези организации. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря, господин председател. Господин председател, бих искал да ви върна накратко върху въпрос, който ви зададе колегата Ферейра по отношение на вътрешната рекапитализация. Понеже вие казахте, че необходимите условия са на лице, но ние се безпокоим от това, че като гледаме какво става на практика, оставаме с впечатлението, че влизането в сила на този механизъм на вътрешна рекапитализация без останалите елементи от уредбата да са на лице, фактически води до отслабване на цялото. И дори, опасявам се, поставя под заплаха е, цялата система. И бихме искали да чуем конкретен отговор на този въпрос. От друга страна, вие посочихте, че през месец март, след като разгледате като разгледате евентуалното развитие на паричната политика, е, ще е, се произнесете, що се отнася до съответната политика, която водят банките, които финансирате. Означава ли това, че сте обезпокоени от е, това как банките освояват е, е, предоставената им ликвидност, или пък е, сте склонни да се безпокоите за политиката на министра на финансите. И в допълнение към този въпрос, във връзка с разполагането на нещата във времето, вие вече на два въпроса отговорите във връзка с преговорите с Великобритания. Вие сте съдокладчик на известния доклад на петимата председатели – при това, в който се произнасяте, че достигнатото от Европейския съюз следва да бъде консолидиран. И а, в а, този съкратен времеви порядък, който до голяма степен се определя от преговорите с Великобритания, да не говорим, че след това ще трябва да се изчакат резултатите от референдума, Как смятате? Според мен е необходимо да, да бързаме. В онази част, която зависи от държавите, от правителствата, <coughs> чрез провеждането на една адекватна бюджетна политика, съчетаваща се с паричната политика на ЕЦБ. Първият въпрос беше за директивата за установяване на банките и тяхното възстановяване. Наистина трябва да ни два стълба тук, но тази директива беше промяна за добро. Искам да подчертая това. И оговорките, които имаме, разпоредбите, които имаме, са всъщност е, същите. Добре, има раз, разлики в юрисдикциите, но в крайна сметка те са такива, те са тези, които са на лице в момента в различните държави членки. Но важното е банките да имат достатъчен капацитет да, да, помо, да поемат загуби. Е, на следващо място правилата трябва да се спазват и прилагат. И на трето място трябва да се хармонизира прилагането от страна на националните органи при прилагането на тези правила. Естествено всички останали елементи, които споменах, а именно прехвърлянето, преминаването към този нов режим, това беше нещо съществено. Това изисква специално усилие, както по отношение на прозрачността от страна на банките и националните органи и е, финансова информация за вложителите, които, е, които купуват банкови облигации които влагат в банкови облигации. Хората трябва да разберат, че е, купуването на облигации е нещо рисковано. Ние, лесно е да се каже, но не е лесно да се разбере от много хора. И това трябва да се каже, за да казваме, че предоставяме правилна и добра финансова информация. Ясно е, че трябва, че трябва да имаме предпазни механизми и е ясно, че трябва да може да, е, да продължаваме да осигуряваме депозитите. Трябва ни добре организиран комплекс от правила. В този смисъл, но смятам, че ние се движим именно в тази посока. Това е нашата цел. На второ място. Вторият въпрос. Вторият въпрос беше за банковата ликвидност. Имаме доказателства, че паричната ни политика, особено програмата за закупуване на активи, за негативния лихвен процент на депозитите. Всички тези мерки допринесоха значително за осигуряване на това, че парите, които банките поемат, заемат от ЕЦБ, ще бъдат използвани в реалната економика. Видяхме подобряване на кредитните условия, видяхме, че има намаляване между, намаляване на разликите в условията между големите и малките предприятия. Така че всичко това е едно, едно постепенно подобряване на условията за отдаване на кредити. И това е всъщност нещо, с което нашата парична политика може да се похвали. На трето място. Докладът на петимата председатели. Този доклад почива на два хоризонта. Краткосрочен хоризонт за краткосрочни мерки. Те са описани в този доклад и дългосрочните мерки за дългосрочния хоризонт, където става дума за по-задълбочена интеграция на паричния съюз. Но нищо не се казва в този доклад по отношение на а, това, че дългосрочният хоризонт трябва да зависи от преговорите с Обединеното кралство. Двете неща трябва да се гледат като не зависими едно от друго. Благодаря. Маркус Фербер, моля. Благодаря, господин Драги. Искам да се върна на темата за стабилността на банките. Вие отговаряте и за надзора на банковия сектор, надзора на най-големите, над най-големите банки в еврозоната. Видя се, че при една голяма банка облигациите, конвертируемите облигации са под натиск. Става дума за банка, която премина с огромен успех стрес теста. Тоест, моят въпрос е в каква степен наистина може да говорим за стабилност на банки, които са преминали стрес теста. Може ли да се осланяме на тези критерии или може би те не са толкова непромокаеми? Както си мислехме. Отговор. Да, наистина, може би трябваше да зададете въпроса на е, председателя на единния надзорен механизъм, който ще говори на междупарламентарната седмица контекст. Но, мисля, че тези процеси са свързани с общи фактори, свързани са с глобални економически операции. Капиталовите изисквания не са се повишили от миналата година. И всъщност банките трябва да се възползват от силните капиталови позиции. По отношение на специ... специалните инструменти, инструменти които е, споменахте, ние ще следваме тук становището за MDA, а именно максималната сума за разпределение, е, която е залегнала в а, договора. А, Тази този брак МДА е дефиниран в концепцията за буферите. Много се говори за липсата на оповестяване по отношение на именно МДА, максималната, максималната стойност за преразпределение. Но въпросът не е, че е ССМ, че единият надзорен механизъм пречи на оповестяването. Това не е така. Има други фактори и това трябва да се вземе предвид фактори, свързани с функционирането на пазара. Сега споменах във въведителните си бележки, че има ситуации, в които, нека отново да цитирам това, което казах точно, I said clearly some parts of... Значи, казах, че има предизвикателства пред банковия сектор, е, правна, правни несигурности, е, несигурности свързани с рекапитализациите и единният надзорен механизъм ще отговори на специалните въпроси, които поставихте вие, а именно за общата и задълбочена оценка на ситуацията на банките. Това ли имахте предвид? А всъщност ставаше дума за тази структура, която специално бе създадена за стабилизирането на банките и за допълнителният натиск, който проистича от това, че рекапитализацията се поставя под въпрос, а, което води до голяма несигурност на финансовия пазар. Да, казах, че тук става дума за изходните точки на самият механизъм. Най-добре е обаче да, да зададете този въпрос утре. Но тук става всъщност дума за разделянето на паричната политика и надзорните решения. Председателят. Да. Ние говорихме за тези а, фактори, например минималните стоености за преразпределение и кокос, а, така нареченият кокос ние ще говорим именно утре за това, за отношението между тези два елемента. Якоб фон Вайцсекер. Благодаря, господин председател. Господин Драги, трябва да... Искам да се върна на два въпроса, които бяха вече засегнати, а именно писмото на Туск в контекста за, на Брексита и референдума, вие казахте в предишните си отговори, че споделихте определен е, е, оптимизъм по отношение на общата валута и единия пазар. Че тук има малко припокриване. Аз не знаете ли това наистина е така? В такъв случай, защо въпросът е толкова важен за Великобритания а, и защо нищо не се казва нищо по, този, по тези въпроси при преговорите. Ако това е наистина така, то има препокриване между двата елемента. И ако не искаме нашата обща валута да функционира добре, то трябва много да внимаваме да няма потенциални конфликти в тези две области. И така, аз искам да ви помоля да задълбочите о отговора си по отношение на евентуални конфликти и евентуалното тяхно решение. И вторият ми въпрос е свързан с финансовите турбуленции от последните седмици, причинени от състоянието на някои големи банки. Както казахте вие, това не изненада. Това не беше голямо земетресение. Това беше по-скоро е, една по-скоро безперспективна финансова прогноза и въпреки това реакциите бяха много категорични. За това развитие има, то може да се третира по няколко начини, ами именно, че пазарите са нерационални, друго тълкуване може да е, е, че пазарите разбират, че ние наистина се намираме в процес на рекапитализация. И третото тълкуване е, че независимо от подобренията, за които говорихте, ние може би не правим достатъчно, защото след като имаме една прогноза, която води до такава нервност и несигурност, то това означава, че абсор... капацитет за загуби трябва да е по-голям. Тоест, третото тълкуване вероятно е правилното. Отговор. Не искам да звуча прекалено оптимистичен. Както казах, ЕЦБ не е част от преговорите, не е страна по преговорите. двата принципа. За нас са над всички останали фактори, а именно всички страни да преговарят. Това е необходимо. Ако ако някой от тези два елемента, които вие споменахте, бъде накърнен, това ще о, окаже много негативно влияние върху бъдещето на Европейския съюз. Затова моето желание, моята покана е да не отказваме поглед от тази позиция, по позицията на, на преговорите. Отговорността на лидерите, които водят преговорите, е, е много голяма. На второ място, вторият ви въпрос. Той беше свързан с това, което стана наскоро. Тук имаме комбинация на няколко фактора. Е, всъщност прогнозите не са толкова безперспективни. Безперспективни са по отношение на една голяма економика и, и повечето развиващи се економики. Има операции, предприяти от китайското правителство. И както казах на последната пресконференция, китайските власти поемат своята отговорност. Но пазарите са много уязвими още от е есента на миналата година. Не става дума за несигурната и безперспективна прогноза, става дума за цените на петрола, цените на други стоки и става дума също за несигурност по отношение на, си... на силата на економическото възстановяване в други части на света. света. Приема се, че възстановяването ще се случи по един силен и предвидим начин, но това не, не непременно е така. Така че има тук много фактори, комбинации от фактори. И сега последната част от вашия въпрос. Регулатор регулаторният натиск бе увеличен и той допринесе за увеличение на капиталовите изисквания на банките. Аз говорих за увеличаването на собствения капитал от първи ред съотношение 1 на 14%. Това естествено ще укрепи банките. Ако имаме тези драматични колебания в цените на всички стоки и активи и недвижимости, както го имахме преди кризата, то тогава в момента системата ще, да бъде още по-уязвима, отколкото е сега. Така че ние сме по-силни, по-силни сме в Европа, но, но ситуацията е по-стабилна и на глобално равнище но възвръщаемостта на, на акциите е намаляла. Банките са по-силни, но по-малките рискове все още не са, не са, до, до, не са произвели по-голяма въз, възвръщаемост. Възвръщаемостта е залог за адаптирането към по-низкия риск. И това е глобален феномен, не е непременно европейски феномен. Така че как може да се обясни изолацията на, на определени банкови активи, след като имаме еднакви изисквания навсякъде. Сега въпросът е дали е, трябва да имаме повече капитал. Както казах и преди малко когато говорих за заключенията на пресконференцията от декември, заключенията от доклада за комисията, за комисията Базел за завършването на економически паричен съюз, без обаче съществено увеличаване, увеличение на средния банков капитал. Да, означава ли това, че трябва да направим повече с нашите политики? И аз направих моя коментар преди малко. Преди малко казах какво мисля по този въпрос. Благодаря. Благодаря, каза председателят. Танута Хюбнер. Благодаря. Добре. Добре дошли, господин председател. Искам да се спра на референдума в Обединеното кралство. Трябва да кажем, че вероятно преговорите за момента са приключили. По отношение на вътрешния пазар, на единния пазар, има механизъм за спешна реакция. Има единни указания за финансовия сектор, който обаче, които, които указания не въжат за Обединеното кралство, т.е. има риск за фрагментиране на сектора. И този риск е доста висок. Мисля, че трябва да се отнесе много сериозно към този въпрос. На второ място, не зная какво смятате да направите през март. Извинявайте, какъв беше първият въпрос? А, всъщност, а, това е, може би не е въпрос. А, Въпросът по-скоро е свързан дали единното указание е поставено под натиск и е заплашено. Не зная дали Обединеното кралство ще прекара ще предприеме някакви мерки до края на преговорите. Бих искал да чуя някакви коментари от ваша страна тук. И на второ място, провеждаме политика от години, които политики с комбинират по-скоро агресивни законодателни мерки. А как може да се предвиди поведението на банките, когато става дума за промяна на, банковата, на паричната политика? Аз мога... Как може да разберем евентуалната реакция в поведението на банките спрямо вашата политика? А, и въпросът ми е, може ли да говорите с банките, както правят американците? Ето, те започнаха преди няколко седмици промяна в своята политика. Федералният резерв, федералният резерв започна промяна в финансовия сектор. Може да се изпратят много пред много предупреждения за определени рискове. Може рискът да бъде управляван по-добре. Е, това може да е добре за кредиторите. Аз нямам ли 5 минути? Имате 2 минути. Ако задавате въпроса за 3 минути, няма да може да чуете отговора. Да, обаче вие ме прекъснахте преди малко. Половин минута вече ми загуби. It's very unfair. Mm? Не, че. Данота, аз, съм, аз се отнасям по, по един и същи начин към всички колеги. Вие вече говорихте две минути и половина. Well, I, uh, I take your first point. Отговор. Първият, първата част от вашето изказване ще го приема по-скоро като коментар. Ние наистина имаме тези принципи е, когато разглеждаме резултатите. На второ място, питахте ме дали говоря с банките, дали се обръщам директно към тях. Да, така е. Ние винаги говорим с финансовите посредници, с банките, с пазарите, защото те са източник на информация. Няма съмнение по този въпрос. И начинът по който ние реагираме, трябва да, е прозрачен, решенията трябва да са прозрачни и аз това винаги го повтарям, винаги го заявявам, но тук няма конфликт на интереси. Естествено, ние говорим с банките, ние имаме много поводи, когато Говорим с представители на бизнеса, с финансовите посредници, с банките. И аз вземам предвид информацията от банките, от пазарите. Това е много важен фактор при вземането на нашите решения. Например, имам 20 минути, каза госпожа Хю, Хил, как може да се създаде постоянна покупателна способност? Дали има един поощрителен подход тук, който да може да използва Европейската Централна банка за инжектиране на, на свежи пари в економиката? А ние тези идеи ги оценяваме, анализираме, но не всички идеи са били тествани – ние обаче ги разглеждаме, анализираме ги. Някои от тях са доста сложни, е, защото е, и сложността идва по причина на, на, е, на тяхната финансова същност или счетоводна същност. Костас Мавритис. Thank you, Chairman мистер Драги. Благодаря ви, господин председател. Господин Драги, високо ценим присъствието ви сред нас днес. Високо ценим и вашите усилия. Забелязвам, че централните банкери често биват критикувани, че прекален, прекалено късно и че не правят достатъчно. Ще ви дам пример когато Федералния резерв започна качественото облегчаване на парична политика, започва да изкупува а, всичко. Когато ЕЦБ няколко години по-късно започна същата политика, знаем до какво се стигна. Доста селективни бяха действията ви. И преди това, че имам достатъчно време, да кажа още нещо. Преди около година или преди няколко месеца Проведохме дискусия за механизмите за необслужваните кредити. Отговор, който получихме тогава, беше, че това е в правомощията на местните компетентни органи. Сега обаче, като че ли ЕЦБ е на малко по-различно мнение. Бихте ли могъл да обясните? И още нещо. Миналата седмица в Кипър доста се обсъждаше ролята на ЕЦБ във връзка с прилагането на така наречените нелоялни банкови практики. Доста различно държавите членки, банковите институции прилагат правилата – Та в този контекст въпросът ми е следния. Смятате ли, че ЕЦБ може да изиграе някаква роля, като предложи знания и опит на държавите членки, така че да може да имаме еднакво прилагане на законодателството по отношение на нелоялните практики? Отговор на господин Драги. Отговорът на втория ми въпрос Втория ви въпрос е едва ли. Това е определено в правомощията на държавите членки. Може само да мислим за начина по който бихме могли да подпомогнем националните компетентни органи за по-последователно прилагане на законодателството в еврозоната, за по-последователно поведение, по-последователно прилагане на правилата и по този начин евентуално да ограничим нелоялните практики. но това не е в правомощията на международните органи. Можем да помислим обаче за начина по който бихме могли да помогнем. На другия ви въпрос. Не съм сигурен, че мога да се съглася с вас. Както вече посочих, на въпроса за преговорите с италианското правителство и необслужваните кредити. Необслужваните кредити могат да влязат в правилата за обезпеченията, само ако отговарят на определени правила – няколко условия има в регулаторната рамка в това отношение. Не смятам, че каквото и да се е променило, правилата винаги са били такива. А вече как всеки оформя валутната си политика и политиката на качествено облегчаване е друг въпрос. Е, институциите са различни и прилагат различна политика. САЩ се базира основно на пазарното финансиране. Финансовите потоци преминават основно през пазара. Там институционалната рамка е много по-различна от тази, която имаме тук. При нас ние се базираме основно на банковите институции. Банковите институции като обезпечение могат да поискат активи, които, чиято цена много трудно може да бъде определена. един от двамата инициатори за този стимул към секюритизацията е имаше за цел да се стигне до положителен ефект. Целта беше да може да се определи цената на тези активи, така че те да се използват като инструменти в рамките на валутната политика. В това отношение приветстваме предложението на Европейската комисия. ЕЦБ ще излезе с оценка за него. Благодаря, господин Крицас. Благодаря ви, господин председател. Господин председател от Драги, гръцкото правителство като че ли има доста затруднения при прилагането на втория спасителен пакет и меморандума за разбирателство. МВФ твърди, че трябва да се предприемат допълнителни мерки и че има разминаване между кредиторите на гръцката държава и гръцкото правителство. А пък гръцкото правителство смята, че ако получи положителна оценка преди края на февруари, нещата ще могат, ще са другояче. Комисаря на съвсем различно мнение. Той смята, че преди Великден може да има положителна оценка, което ще допринесе за по-ефективно прилагане на споразумението от страна на гръцката страна. Какво е становището на ЕЦБ? Смятате ли, че първата оценка а, може да излезе в близко бъдеще или имаме някои проблеми с ликвидността, проблем, който е сходен с този, в който бяхме миналата година. Как стоят нещата с преговорите във връзка с управлението на необслужваните кредити в гръцките банкови институции? Те са около 40-50% от общо кредитите в страната. Отговор. Дискусиите с гръцките компетентни органи все още продължават и на този етап е много рано да ви дам конкретна дата за оценката. Изключително важно е, разбира се, прегледа да приключи бързо, но той трябва да се извърши на базата на пакета от мерки, които са предприяти трябва да се сведе до минимум и риска при прилагането. Времето е важно, но и не само то. Важно е и оценката да бъде изготвена както трябва. На няколко фронта ще се работи в рамките на оценката. Компетентните органи ще трябва да положат усилия, за да може стратегията в областта на необслужените кредити да бъде приложена коректно. Това изисква бързо изготвяне на оценката. Важно е, защото по този начин се отпускат средства на гръцката економика и така тя ще може да подкрепи частния сектор в Гърция. Да не забравяме и данъчното измерение. Да не забравяме и а, данъка върху доходите, а по отношение на пенсионната система, въпреки всички усилия от 2010 година насам, които имаха за цел да се справим с средносрочните и дългосрочните предизвикателства, ще се стигне до по-добро разпределение на средствата между поколенията, по-справедливо такова. Както вече казах, трябва да се работи по отношение на данъка върху доходите преговорите все още не са приключили. Това мога да кажа на този етап. Господин Фернандес, е следващия, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на испански. Добре дошъл сред нас господин Драги. Трудно е човек да вземе думата в края на дискусията, защото повечето от въпросите, които човек иска да зададе, вече са били зададени. През последните седмици бяхме свидетели на финансова нестабилност. Колегата Якоб спомена необходимостта от секюритизация. Бих искала да разбера дали смятате, че е добре да се занижат капиталовите изисквания за някои видове активи. В крайна сметка, наша обща цел е пазарите да бъдат по-сигурни. Това е първият ми въпрос. На второ място, относно политическата нужда от стимули. Вие казахте, че през последните 4 години сме водили основно експанзион, експанзионна валутна политика, но тя ни даде и по-голяма гъвкавост. По този начин в някои държави членки, в които имаше проблеми, успяхме да се справим с а, данъчните проблеми. Много от държавите членки, които продължават да изпитват проблеми в това отношение, ще могат да продължат да прилагат тази политика. Съвсем наскоро в парламента обсъждахме възможността държавите членки, които имат възможност да използват инструментите в данъчната област, да го направят. Може би Европейския съюз се нуждае от данъчна политика. И аз се питам, до каква степен смятате вие, че ЕЦБ може да играе роля и да подобри данъчната политика в Европейския съюз? Отговор на първия ви въпрос прозрачна секюритизация е отговорът на въпроса ви. Смятаме, че Европейската комисия излезе с доста силен и солиден пакет, в който се постига баланс между необходимостта от оживяване на европейския пазар от една страна и от друга страна от пруденциална рамка. В момента текат дискусии в съвета. Както вече казах, и ние изготвяме становище по двата предложени законодателни акта. През 2008-2009 година, когато трябваше да отговорим на кризата, ако си спомняте, всички видове секюритизации бяха разглеждани е, наравно, както отвъд, от другата страна на океана, така и от тази. Секюритизация се извършваше в САЩ, но също и в Европа, по напълно различен начин. Някои продукти, токсични такива, които не бяха прозрачни и които не можеха да бъдат оценени по прозрачен начин, бяха повсеместни в САЩ. За разлика от тях имаше и активи, които лесно можеха да бъдат оценени. Помните колко банкови и кредитни институции фалираха в САЩ по това време и колко малко в Европа. По това време ние заедно с Банка в Ингланд предложихме да имаме още по прозрачен набор от активи. Това беше и предложението на Европейската комисия и вие самия казахте, че това е доста солиден пакет. На втория ви въпрос. Всичко е в ръцете на Европейската комисия. Договорите постановяват, че Европейската комисия осъществява потенциалния надзор – Правилата са сложни, но тези държави членки, които имат свобода в данъчната област, трябва да се възползват от нея, а тези, които нямат, просто не трябва да я използват. Благодаря ви. Господин Мартушел. Благодаря ви, господин председател. В Италия и в Европа хората се безпокоят от нестабилността на банковите институции. Директивата за възстановяване и оздравяване на банки пък от своя страна поставя доста трудности през банковите институции. Смятате ли, че тази директива трябва да бъде преразгледана преди 2018 година? Не смятате ли, че същевременно трябва да организираме информационна кампания, за да защитим вложителите. Господин председател, смятате ли, че някои от аспектите на реформата, която в момента се провежда в Италия, може всъщност да накърнят интересите на по-малките банкови институции? Според новата реформа, някои от организациите за пенсионно осигуряване ще трябва да се влеят в други по-големи такива. Председателя Драги ще ви отговоря на италиански. Всъщност, не мога да отговоря на втория ви въпрос, тъй като той надхвърля моите правомощия, но бихте могъл да зададете въпроса утре на председателя на единия надзорен механизъм. Директивата току-що влезе в сила. Трудно е на този етап да започнем да планираме нейното преразглеждане. Смятам обаче, че Единният съвет по преобразуване внимателно ще следи дали тя се прилага правилно. А относно унифицирането на правилата, да, това е изключително важно. Скорошният опит в Италия и Португалия ни показа, че правилата са приети и се прилагат и в двете държави. Просто днес трябва да се направи всичко възможно, за да може вложителите да разберат, че е изключително важно тези правила да продължат да се прилагат. Разбира се, вложителите трябва да разполагат с цялата информация, когато вземат решения за инвестиране на техните средства. Разбира се, че трябва да помогнем на хората да разберат какъв точно е риска. Благодаря ви. Uh, last speaker, Господин Бае е последният оратор. Благодаря ви, господин председател. Господин Драги, всички тук осъзнаваме ролята, която вие и ЕЦБ играете за поддържането на реалната економика в Европа. Знаем и какви са инструментите, с които разполагаме. Вие казахте, че сме на прав път, че е трудно, но трябва да продължаваме. И аз като всички европейски граждани си отварям вестника и какво чета Италианския министър-председател започва да говори за преговори с ЕЦБ. Американските ни партньори също започват да поставят под въпрос политиката в Европа. Или пък какво ще виждаме във вестника? Борсите отново са в хаос заради спасителния пакет за Гърция или поведението на банковите институции. Как да ме убедите вие във всичко, което казвате във връзка с методите? Значи, освен доверието, проблема е и комуникацията. Доверието и комуникацията са изключително важни в сферата на финансите. Не може ли вие и всички около вас да направите малко повече, за да има някакви подобрения в това отношение? Това беше така един общ въпрос. На следващо място – Отговора, който дадохте на перванш Берез за качественото облегчаване на паричните политики, казахте, че сте оптимист във връзка с реалната економика, говорите ви с банкерите, всичко било окей, okay, добре. На мен обаче ми казват, че ам, доста ефтини са а, парите в момента в Белгия. Може да се получи кредит за 1,5% лихва т.е. парите не струват скъпо. Пример, Белфиус или БНП Париба в Белгия работят с независими структури. Работят в някаква мрежа, но те са независими агенции, тъй като има прекомерно много средства, които циркулират. Тези агенции или тези малки банкови институции всъщност не се интересуват от отпускането на кредити. Ето, виждате ли какво е разминаването между решенията, които се взимат в ЕЦБ и по-малките банкови институции, защото аз пък лично говоря с представители на малките банкови институции. На трето място има економисти, които не са съгласни с вас и които смятат, че Забавянето на економиката се дължи на блокирането на публичните средства. Не говоря за политиката на строги економии, а за едно правило, което по изкуствен път блокира публичните средства, като по този начин не подпомагаме реалната економика. Аз изпазих времето за изказване. Thank you. Let me, uh, just... Отговор. Да отговоря най-напред на третия ви въпрос. Оценката на настоящата економическа ситуация е доста сложна. Никой не държи в ръцете си цялата истина. Дори тези економисти, които твърдят, че истинския лихвен процент е прекалмерно нисък, дори тези економисти не биха предложили промяна на курса в економическата ни политика. Никой от тези економисти не твърди, че трябва да затегнем економическата политика. Същите тези економисти изискват да се прилага друга политика, най-вероятно политика в данъчната област и по отношение на публичното инвестиране. На първия ви въпрос. Много добре знаем, че комуникацията е изключително важна. доста работа и доста усилия сме вложили в това отношение през последните години. И проблемите в комуникацията намаляха. Да, вярно е. Обстановката доста се осложни. Доста колебания има на борсите, на финансовите пазари, което изискват повече усилия по отношение на комуникацията. Разбира се, напълно съм съгласен с вас и ще продължим да работим в това отношение. По отношение на валутната политика няма да се откажем. Казах, че няма да се откажем както по отношение на валутната политика, така и по отношение на комуникацията. Всичко възможно ще направим, за да я подобрим. На следващо място казахте, че парите са ефтини, затова хората не ги използват. Така ли? Не съм сигурен. банковите институции не използват средствата. Казва господин Бае, банките, банките, местните агенции. Те са независими агенции, БНП Париба, например. Това са местни агенции, които не зависят от централата. Тези агенции не се интересуват от отпускането на ипотечни кредити, защото кредитите са толкова ефтини, че самата банкова агенция не печели нищо от сделката. И как това ще помогне на реалната економика? Господин Драги. Да. Прекомерно ниските лихви в продължение на дълго време водят до изискване за промяна на бизнес модел. Така разбирам аз въпроса ви. Предишния бизнес модел почиваше на различна цена на активите. Базираше се на лихвения процент. Сега обаче лихвените проценти са прекомерно ниски и я вижте какво става в САЩ. Там лихвения процент е 0 от години. Не видяхме обаче да фалира която и да е компания. Застрахователна компания в САЩ, което означава, че агенциите се адаптират към този нов бизнес климат на ниски лихвени проценти. Аз не искам да а, подценявам трудностите, до които водят тези корекции. Разбирам, че тези агенции трябва да се справят с различната регулаторна рамка. Но от гледна точка на ЕЦБ не трябва да забравяме, че ние имаме мандат и то е постигане на стабилност на цените в съответствие с целите ни. Това е основният ни приоритет. Ако постигнем тази цел, ние сме изпълнили мандата си. Ще се подобри економическото състояние, ще се повишат отново лихвите и пенсионните за застрахователните компании и вложителите, които сега страдат, ще се чувстват по-добре. Ако трябва да променим валутната политика заради опасенията на тези три категории, това би означавало, че ние ще поступим по начин, който да накърни интересите им. Благодаря. Uh, Благодаря. Според мен проведох един много интересен uh, диалог, посветен на паричната политика. Благодарим. Следващата подобна проява е насрочена за 21 юни. Сега прехвърлям председателската палка. Благодаря отново на председателя на ЕЦБ, господин Драги. Е, това е has So we will, we will move on to the next item of the agenda, point 5676. Така, нататък по дневния ред, 6 е, и 7 точка от дневния ред. Разглеждане на изменения и допълнения на решението за освобождаване от отговорност е, за 2014 година на е, органа за надзор на европейското застрахователно дело и пенсионното осигуряване, както и на ЕСМА, е, администрацията за, банков, за цени, книжа и пазарите. Докладчик. Благодаря. Радвам се, че аз не трябва да водя председателството като докладчик. Хубаво е, че някой друг поет, поема тази отговорност. Аз ще бъда кратък. Тези доклади вече са били представени, обсъждали сме ги. Важно е за мен да се спра на няколко точки. От една страна може да констатираме, че бюджетното управление е било законосъобразно и редовно при трите, при всичките три агенции, но важно е да се подчертае приоритизирането на задачите – по отношение на пропорционалността и по, по отношение на, на прозрачността имам някои забележки и по отношение на финансирането също имам забележки. Имах 31 изменения за ЕБА, за ЙОПА имах 30 изменения. Благодаря на всички колеги, които а, ми помогнаха. Повечето от тези изменения вървят в една посока, а именно в посоката, в която върви и моя доклад. Нямам е, желание да правя много компромиси, тъй като е, при големи консенсуси с други политически групи и с докладчици в сянка, е, няма нужда от такива консенсуси, защото ние сме на едно мнение в крайна сметка. Всички ние преследваме една и съща цел. Важно е да подобрим работата и функционирането на агенциите. Трябва бюджета да осигури изпълняването на задачите, но именно задачите, които се помещават в рамките на мандата на агенциите, а не задачи, които предприемат агенциите сам, самостоятелно. Мандатът е резултат, проистича от определени законодателни текстове. Аз имам чувството, че понякога мандатът се разширява самоволно. Сега за пропорционалността. Трябва да имаме подход тук ориентиран към риска. Биз... някои бизнес модели не би трябвало да се някои бизнес модели, които съдържат повече риск, трябва да бъдат контролирани по-строго. Така че тук а, пропорционалността е много важна. Аз съм обяснил какво имам предвид. Сега за прозрачността. Много говорим за прозрачността. Много често аудиторите казват, не могат да направят нищо предварително, а когато могат да направят нещо, вече е много късно. Формулировките тук са доста креативни, така че мисля, трябва да действаме по същество и трябва да внимаваме какво се случва в областта на прозрачността при трите агенции. Не може прозрачността да е в ущърп на, на дейността. И тук смятам, че може да помогне финансирането. Финансирането трябва да е самостоятелно, независимо. Трябва да имаме един разумен баланс на източници източниците на финансиране. Благодаря отново на колегите, които излязоха с предложение за изменение при освобождаването от отговорност на тези три агенции. Както казах, повечето от тези изменения, повечето от тях ги подкрепям. Съвсем малко от измененията не подкрепям, те просто не съответстват на концепцията на доклада. Надявам се, Комисията по контрола на бюджета също да одобри доклада. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, уважаеми колега. Сега да започнем с докладчиците в сянка. Първо, социалисти и демократи. Благодаря. Благодаря най-напред да кажа, че Процесът е добре, е, протече добре. Е, проектът, който имаме, много приличен в край краща, ще се получи едно добро становище. Мисля, всички можем да кажем, че аудиторите играят решаваща роля е, за проверката и заверката на годишните отчети и според мен ЕЛПА е свършила отлична работа. Така че няма, няма някакви особени въпросителни. Е, в измененията си повдигам някои по-дребни неща. От 2011 година надзорният орган имал твърде ограничено ресурсно обезпечаване. Че би следвало да се увеличат ресурсите, с които разполага в съответствие с разширения мандат. Това е очевидно. Вероятно е необходимо да се рационализира – но според мен по линия на економиите само човек не може да забогатее. Второ място, мандата трябва да бъде е, нюансиран. Много е важно да се придържа органа към мандата си, но в същото време трябва да постига целта си. Администрацията трябва да е активна, да търси и да поема отговорност за поддържането на финансовата стабилност. На трето място, колко време е, има съответния орган, за да се запознае добре създаден финансов модел? Е, комисията ще излезе с предложение, аз мисля, че тя има много, много ясен отговор – на този въпрос. Но общо заето, както казах, нещата се движат в правилната посока. Благодаря от името на европейски консерватори и реформисти. Докладчик Сянка. Извинявайте ми са съвсем ясни, ще бъда много кратък. Три неща. Първо, нашата група е, предлага е, контакт контрола върху въпросите институции да остане в ръцете на националните органи, все така. Много изменения са внесени за изясняване на конкретния мандат на органите и ние ще ги подкрепим. И на трето място, според нас, непрекъснатото нарастване на ресурсното обезпечаване не води непременно до по-висока ефективност, Характерът на, характерът на работата се променя, развива се и винаги има възможност за преразпределяне на ресурси. Това е с интерес. Очакваме по-нататъчната работа с колегите докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря господин Торвалс от името на Алде, но се опасявам, че го не, а тук е. Аз ще се изкажа всъщност от нашия колега докладчик Сянка Торвалс, който за съжаление е възпрепятстван, но от него име мога да кажа, че той е много удовлетворен от предложението, което е направено. Докладчикът е, ни предлага един разумен, премерен текст и нашия докладчик Сянка е на мнение, че повечето важни въпроси са обхванати, отразени са. Той също е удовлетворен това, че въпросът за финансирането се упоменава в седма точка. Една самостоят, един самостоятелен бюджетен ред за тези е, организации, за тези органи. Едно много разумно предложение и финансирането им ще стане далеч по-прозрачно. Що се отнася до някои от другите изменения обаче, нашия докладчик Сянка смята, че вероятно докладчиците Сянка ще трябва още да поработят, е, както че правилно спомена докладчика, всички трябва да помним, че Европейският парламент е основен двигател беше на времето на усилията за създаването на нова европейска система за финансов надзор, трябва да се окажем на висотата на собствените си ангажименти и в значителна степен трябва да се стремим за адекватно кадрово и финансово обезпечаване на надзорните органи, за да си вършат работата. Не бива да попадаме в капана на непрекъснатите економии. При все това аз смятам, че имаме все още възможност да постигнем един удовлетворителен крайен резултат и нашия докладчик Сянка очаква с интерес по-нататъчното взаимодействие с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря. От името на Обединената левица, докладчика сянка не го виждам. Искате ли от негово име? Не, не искате. От Обединената левица няма никой. Зелените. Благодаря, аз също ще бъда кратък, тъй като както преждеговорившия колега и аз смятам, че ние доста близо, бързо сближаваме позициите си по тези три доклада за освобождаване от отговорност. Нашите изменения са насочени към повишаване на прозрачността, е, определено е, оповестяване на информация за е, разговори с заинтересованите страни. Примера на банковия орган в това отношение е много положителен и би могъл да повлияе върху останалите две организации. И общо взето подкрепяме посоката, в която се движи докладчика. Вероятно и ще имаме известни възражения срещу измененията, предлагани от ЕКР. Дори след разразилата се криза, ЕКР продължава да смята, че надзора е, може да се, да се отслаби. Човек се чуди кой е холандеца в тази зала, техният докладчик Сянка или аз. Е, е, явно ЕКАРЕ не осъзнават значимостта, значението на надзора, но да видим докъде ще стигнем в разговорите помежду си. Да се надяваме, че е, не съм разбрал добре измененията, които предлага ЕКАРЕ. Европа на свободата и пряката демокрация нямаме човек, е, Европа на нациите и свободата, госпожа Капало. Благодаря. <clears throat> Аз мога да се впиша в този положителен континуум на изказвания. Наистина, оценките на аудиторите са положителни за 2014 година. Във вътрешните доклади приоритетите са разпределени правилни. Е, говори се за пропорционалността, както каза и докладчика. Тук имаме нужда от един подход базиран на основан на риска и на е, обема, на размера на институтите, но важно е да не се създава допълнителна сложност и това ме води отново до прозрачността. Трябва да заложим на прозрачността. И мисля, че ние като парламент може да помогнем тук. На, на трето място финансирането. Тук, според мен, органите трябва да се ограничат върху техните мандати, а не да се опитват да ги разширяват. Естествено, това е доста съблазнително, но те трябва да изпълняват своите задачи. Ако го сторят и това добре, то може да помислим тогава за, една, за едно смесено финансиране. Бе вече казано, че от 2011 година ресурсите намаляват. За да преодолеем този недостатък, имаме нужда явно от едно смесено е, финансиране тук. Аз подкрепям докладчика. Благодаря ви. В е, нещо спонтанно да искате да кажете? Не виждам. Връщам думата на докладчика за последно изказване. Благодаря. Радвам се на вашето одобрение, колеги. В такъв случай следващата седмица може да гласуваме. А междувременно ще проведа още някои преговори и разговори. Виждам обаче, че имам вашата подкрепа. Има някои изменения, които не мога да подкрепя, както казах вече. Те се опитват да омекотят това, което съм вече формулирал. Има някои, това са отделни изменения от различните политически групи, има критики, говори се и за мандата на ЕСА. В крайна сметка тук става дума за освобождаване от отговорност, а не за новия финансов е, регламент. Така че, е, както казах, това е малка група от изменения, които не мога да подкрепя. Другите обаче вървят в моята посока и ги подкрепям. Надявам се да може нашата комисия да, да одобри така написани от мен доклад. Eh, Marcus, are debating about the timing, whether we are on time or not, but I'm afraid not. Благодаря. Сега, бързичко да пристъпим нататък, но не преди това да ви информирам, че гласуването по тези доклади ще се проведе между 20, на 22-23 февруари в комисия на 23 март ще се гласува, а в пленарната зала по време на априлската пленарна сесия. Така, сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Първа размяна на мнения на на директивата за е, проспектите, свързани с е, начални публични подписки на ценни книжа. Докладчика Дебакър има думата. Благодаря, господин председател. Наистина, както споменахте, предложението е важно. Първото конкретно предложение е свързано с изпълнението на плана за действие за Съюз на капиталовите пазари, плана на комисията. Предложението е добре разработено. Разбира се, и аз и колегите ще внесем изменения, но нека не забравяме каква е целта на тази проектодиректива. Преди всичко, на първо място, да се подобри защитата на инвеститорите. Тук съм ви донесъл един проспект, една красива книжка. Виждате, тук имаме 5-600 страници. Едва ли някой нормален инвеститор би могъл да изчете всичко това. Е, на първо място трябва да упростим процедурите, е, да е, оптимизираме съдържанието на подобна документация. Което съответно ще доведе до поевтиняване на финансирането за дружествата, за малките и средни предприятия най-вече. Средната цена на разработката на един проспект се движи между 700 хиляди и 1 милион евро. Може да си представите е, каква тежест е това за емитента. Особено за по-дребните от тях. И най-сетне ние се нуждаем от конвергенция някаква, от е, сближаване на практиката на държавите членки в интерес на капиталовия съюз. Това е изключително важен елемент от предложението. Трябва да имаме единен пазар, интегрирани капиталови пазари е, навсякъде на вътрешния пазар на Европейския съюз. Така че предложението съдържа много добри предложения, е, търси се фактически прякото действие на регламента за постигане на пълна хармонизация. Е, след това се коригира праговото равнище за влизане в, е, за, за прилагане на, на общата уредба от 10 милиона евро е, емисия е, фактически ще се прилага общо европейската уредба. Под това прагово равнище до 500 000 държавите членки имат значителна свобода на маневриране е, и вече под 500 000 могат да се разработват варианти за масово финансиране, за неформално финансиране и така нататък. Разбира се, има какво да се обсъжда, по какво да се спори. Първо, да видим как да търсим именно това сближаване между държавите членки по уредба, по прагови равнища, така че дружествата по-лесно да се движат из вътрешния пазар, търсейки капитал. В някои държави членки имаме 500 хиляди, милион, милион и половина, 2 милиона е, и колкото по по-висок емисията, толкова по-тежки са изискванията за проспектиране. И аз бих призовал във всеки случай да имаме предвид целта за наистина интегриран капиталов пазар на Съюз. На второ място сближаване между практиката на компетентните органи. Днес има огромно разнообразие на е, регулативна практика, която обслужва по-едрите, нерядко, но пречи на по-дребните емитенти и инвеститори. По-нататък е, въпроса за МСП. Знаете, една от целите е повече малки и средни предприятия да се активизират на капиталовия пазар – и трябва да доразработим предложението, което прави комисията по 15 член, за така наречения олекотен режим. Трябва също така по 40 член да разширим възможностите за гъвкавост при повторни емисии, както и режима по 9 член за обща регистрация. Трябва да помислим всъщност от каква информация се нуждае инвеститорът на дребно, за да вземе осведомено решение. Някои по-дребни неща също бих искал да поставя на обсъждане с докладците в Сянка и в комисията тук. Е, първо за отговорността на третите страни, е, т.е. чуждестранните инвеститори и емитенти, е, премахването на изключението за облигации над 100 000 евро е нещо, което вероятно ще трябва да разгледаме за повишаване на гъвкавостта на пазара. Освен това, много неща комисията предлага да бъдат оставени на е, под е, законовото равнище, т.е. на актове по делегация. Трябва да помислим, е, струва ми се, че някои от елементите по делегация ще трябва да бъдат върнати на първото ниво, т.е. Да, да се развият в регламента с интерес на по-голямата простота. И разбира се, е, сроковете, разполагането на всичко това във времето до въвеждането му в сила е, ще е, трябва да се обсъди, тъй като то представя сериозен интерес за инвеститорите. Докладчикът Сянка от НП. Много важен, е, е, важна е тази инициатива за активизиране на капиталовите пазари, за разнообразяване на източниците на финансиране, особено намеренията на комисията за облегчаване на капиталовото финансиране на МСП. Имайки предвид огромното значение на МСП в нашата економика, това е съществена част от регламента и трябва да направим така, че този нов регламент наистина да упрости нещата за МСП. Ето защо приветствам предложението за опростен режим. Сега трябва да видим, както каза докладчика, е, дали е правилно равновесието между първото и второто ниво на регламентиране. Е, общо взето, е, едни по-конкретни, опростени, олекотени изисквания за проспекта, като се подчертава преди всичко значението на достоверната и изчерпателна информация. Така значи че това имаме, тук имаме две противоречиви цели, между които ще трябва да търсим равновесие. Изцяло съм за опростяването на резюмето на проспекта, предвид съществеността на съответните рискове, за да може проспекта да стане по-четлив за инвеститора на дребно. Някои неща, които ще следя с особен интерес в проекта доклада – потенциални отрицателни последици от премахването на разграничението между инвеститори на едро и инвеститори на дребно. Ще трябва да се търсят някакви компенсиращи мерки. Режима на гражданска отговорност би могъл да се е, доизясни е, периодите на заварено положение и въвеждане в е, действие ще трябва да бъдат адаптирани. И най-сетне, както казва докладчикът, въпроса за отговорността на третите страни. Ще трябва да се разгледа. Госпожа Гил, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Е, съзвучи изказването от колегите. Предложението за проспекта е важен елемент от е, пазара на, от Съюза на, капи, на капиталовите пазари. Така че един добър режим за проспектите ще разтвори широко вратите на капиталовите пазари. Но трябва да се е, потърси равновесието. От една страна да се улекоти по ефтинее е, режима на проспекта, от друга страна проспекта да бъде все така е, солиден инструмент, на който да могат да се опрат инвеститорите в защита на своите интереси. Така че да, това е стъпка в правилната посока, елемента цифровизация трябва да се подкрепи, има елементи, които трябва да се доработят, разбира се, преди да се постигне крайната цел. Повечето колеги, мисля, ще се съгласят, че проспектът е документ от решаващо значение за инвеститора. Колко се може по-рано, той трябва да го получи, за да може да е, направи своите инвестиционни решения по осведомен също смятам, че общата регистрация е важна стъпка в това отношение. Някои от детайлите на предложението, изключенията и праговите равнища все още не сме сигурни е, кое е най-доброто. Дали това, което предлага комисията, или още по-лекотен трябва да бъде режима. Що се отнася до съдържанието на проспекта, много е важно да не разглеждаме е, проспекта като средство за отклоняване от отговорност. Е, дружествата е, настояват, разбира се, когато са още повече глобални транснационални дружества, да стоварят на главата на инвеститора всякаква информация, така че той да не може да им търси отговорност в последствие. Обаче, трябва да се балансират тези стремежи е, с е, практическото удобство, с интересите на инвеститорите. След това, изискванията свързани с е, вторичните емисии, имайки предвид, че емитентите така или иначе по директивата за прозрачност вече подлежат на постоянно оповестяване е нещо положително, но трябва да перефразираме малко, така че цялата съществена информация от проспекта наистина винаги да бъде на разположение. Сроковете също са важни. В Европейския съюз е, имаме много е, високо труцителен дял на неуспехите, до 50% от емисионните проспекти не постигат целта си. Но, така или иначе, можем да търсим някакъв напредък чрез детализиране на режима. Очаквам с интерес по-нататъчната си работа с докладчика и колегите докладчици в сянка, да видим как бихме могли да намалим препятствията пред поступващите на пазара емитенти и особено малките и средни предприятия. Ясно е, че те са за нас голям приоритет. Има, както казах, лица въпроси за надзора, за контрола върху проспекта, но трябва да си даваме сметка, че е, само като оптимизираме режима на проспекта, няма да сме си свършили работата по изграждането на капиталовия съюз. Регламентът някак по-настоящем ориентиран към, ориентиран към стандартно решение за всички случаи. Знаем, че не е така. Капиталовите пазари са сериозно диференцирани. Има различни елементи на проспекта за дялови, дългови и структурирани ценни книжа не е разработена достатъчно тази материя от е, комисията. Е, край на краища трябва да, да, да помислим и за промяната на начина на мислене, е, което няма да стане така лесно, само с един акт. Това е, господин председател. Благодаря. Благодаря ви за това, че изтъкнахте значението на МСП. Следващия докладчик Сянка. Благодаря. Аз също ще се радвам на сътрудничеството по този регламент. Предложението е добро. Един по-добър пазар на капитали и съюз на пазарите на капиталите е нещо, което ние превесваме. Мисля обаче, че може да има подобрения към текста. Най-важната цел, която трябва да преследваме, е да осъществим и да дадем достъп на малките и средни предприятия до капитали. Това трябва да е всъщност основната ни цел. Е, сега няколко подробности. Имам конкретни предложения. Може би най-важното е член 1.3d е 1.2b, а именно пре, прага за най-малките оферти. Бих искала да, този праг да бъде увеличен. Имаме тук праг от 5 милиона евро. Мисля, че 30 милиона е, е добра граница, според мен. И тук трябва да вземем предвид член 3, d за високата, най-високия прак. Минималния и високия прак. Те трябва да бъдат а, съгласувани. На второ място. Сега при член 3 точка 2а имаме изключение за националните пазари, но когато вземем предвид европейския пазар и когато мислим за задълженията за представяне на проспект в друга държава членка, мисля, че това е прекалено условие, допълнително условие, то трябва според мен да отпадне. И сега 2-3D. Става дума за 150-те адресата, на които от държава членка, на която евентуално може да бъде предложен проспекта, според мен тук не трябва да бъде <clears throat> водещ броя адресати на, от държава членка, а по-скоро да е, броят да е 2000, да речем, в целия Европейски съюз. Според мен на следващо място не трябва да имаме прекалено голямо влияние на второто равнище регулиране. Сега за 70% задължение за публикуване. Тук това задължение може би може да се ограничи. Това ще намали разходите за 70% от емитентите. И, и сега за емитентите от трети страни има изискване тук те да предоставят представител, може би това е дискриминация към третите страни, защото в крайна сметка те са единствените, към които има такова изискване. Не виждам разумно, изи, разумен аргумент за това изискване, то според мен би трябвало да отпадне. Това е за, момент, <clears throat> за момента. Благодаря ви. Благодаря господин Естевегас от КОЕ. Благодаря. Аз също ще направя няколко коментара. Те ще са общи коментари. Говорим за задължение за оповестяване и говорим за опростяването. Сега от тази гледна точка аз съм загрижен, защото това, което се случва на практика не е опростяване. Е, нещата са доста сложни. Ние се опитваме да ги опростяваме, а всъщност постигаме обратния резултат. Говорим за, един фиктивна, за една фиктивна рамка, говорим за вложители, за граждани, за спестявания. Но всъщност Нещата са сложни и не е като хората да отидат в супермаркета и да си купят нещо. Става дума тук за огромни инвеститори, които трябва да имат а, а, инструментите а, за анализиране на своите решения и то задълбочени анализи са необходими. Инвеститорите имат нужда от задълбочена информация. Не може да се упростява такава сложна информация. А ако искаме да дадем достъп на малки и средни предприятия, по-добър достъп към капиталовите пазари, то трябва да сме много внимателни тук с упростяванията. Изобщо аз съм резервиран към идеята за съюз на капиталовите пазари. Аз съм доста скептичен, защото ние копираме това, което се случва в Штатите. Е, но там капиталовите пазари, този съюз на капиталовите пазари си има смисъл. Ние в Европейския съюз имаме различия и това, това различие също има смисъл. Имаме различни културни, економически, политически различия. И сега да се върнем в изходно положение и да създаваме нещо ново, не смятам, че то отговаря и би отговаряло на реалността. Говорим за това, че информацията трябва да е стандартизирана, да е хомогенна, но не бива да се изкушаваме прекалено много в рамките на този процес. Този процес трябва да създаде оптимален резултат. Trebeigas now on behalf of... Благодаря. А господин Тасонис от Зелените не е тук. А госпожа Тасонис, да. Аз е, ще говоря от името на Зеленето. Ние по принцип подкрепяме основната посока на директивата а именно <clears throat> опростяването, намаляването на разходите и сигурността на пазарите и предотвратяване на дублиране с други законодателни актове. Ние сме за защитата на инвеститорите и опростяването на текстовете. Имаше скандали с една Испанска банка, която беше предоставила грешна информация на своите инвеститори. Е, такива неща не би трябвало вече да се случват. Ето защо защитата на инвеститорите е решаваща, защото доверието на инвесторите увеличава доверието в банковите продукти. Ето защо трябва да намерим правилния баланс между защитата на инвеститорите и по-доброто законодателство. Мисля, че тук някои ам, разпоредби обаче не защитават достатъчно добре инвеститорите. Допълнителна информация много често се подава след публикуването на офертата. Това не би трябвало да е така. Някои, е, някои срокове, освен това, са прекалено кратки. Те трябва да бъдат удължени. Нещо друго. Например, прагът от 10 милиона евро. Е, комисията направи оценка на важността на, това, на този текст. Тази, тази оценка сочи, че разходите за, от това изискване ще бъдат увеличени. Инвеститорите трябва да разбират различните рискове, които, които предпоставя една оферта. Това трябва да е гарантирано. Благодаря. Някои колеги, които да искат спонтанно да се изкажат? Не. Добре. В такъв случай ще дам думата на комисията господин Люде за становище. Благодаря. Ние сме очаровани от по принцип положителната нагласа сред колегите към този текст. Наистина ние иска, искахме да създадем един проспект, който да отговаря, да взема предвид нуждите на различните групи, а именно на вторичните емитенти, на малките и средни предприятия. Така че всички предложения са добре дошли, които имат за цел да подобрят текста. По отношение на праговете. Мисля, че 10 милиона като прак е един добър компромис е, и те, той ще осъществи гъвкавостта на капиталовите пазари и е, ще е, защити идеята за един единен европейски проспект. Това е отразено и в оценката на въздействието. По принцип обаче всички предложения ще бъдат оценени и анализирани много внимателни. Благодаря, казва председателят. А сега давам думата на докладчика Филип Дебакер. Благодаря, колеги. Благодаря за първия обмен мнение. Мисля, че повечето от тези въпроси идентифицират проблемите, които са важни за отделните политически групи, това е добра предпоставка, за да може да намерим решение на проблемите. Благодаря ви за изказванията, за измененията. Аз внимателно ще ги прегледам. <clears throat> Важно е да имаме подход, който взема предвид нуждите на предприятията и защитата на на инвеститорите. Това ще допринесе до, състабилизирането стабилизирането на финансовата система. Естествено, текстът няма да реши всички проблеми, но така или иначе аз не смятам, че един такъв голям документ ще защити интересите на инвеститорите. Важно е информацията, която им се предоставя, да им помогне да вземат информирано решение. И така, интересите на инвеститорите, но интересите и на компаниите трябва да бъдат взети предвид. Това е нашата цел. Председателят благодаря. На 7 април <clears throat> ще имаме още едно обсъждане. Измененията трябва да бъдат подадени до края на април. Гласуването в ЕКОН ще е на 13 май. За момента нямаме дата за гласуване в пленарна зала. Но колкото, рано, колкото по-рано, толкова по-добре. <clears throat> Веднага ще ви осведомим, когато имаме дата. И така, сега преминаваме към гласуването. Предавам председателството на моя колега. So before we go to the vote, uh, we have some announcement to make. Преди да преминем към режим на гласуване, няколко съобщения. Европейската парламентарна седмица, както може би знаете, Европейската парламентарна седмица ще се проведе на 16 и 17 февруари с представители на националните парламенти. ЕКОН ще има и междупарламентарна среща утре от 3 до 6 след обед. Ще има две сесии. Първо в Първата ще гледаме ПЕПС, а втората Банковия съюз. Горещо приканвам членовете на парламента да вземат участие в срещата, тъй като евентуалния обмен ще подхрани допълнително нашия размисъл по темата. Това ще се отрази и на конференцията по смисъл на член 13 за фискалния пакт. Този ще имаме и обмен с комисаря Московици на 17 февруари от 5.30 до 7 след обяд, след което ще има препоръки и решения на заседанието на координаторите за МИФИТ и за МИФИР от Маркос Фебер от името на бюрото, доклад на АЛДЕ, ЕИБ на ЕНП за конкурентоспособността социалистите и демократите, а за бюджета социалистите и демократите и представители на е НП от Комисията по бюджета. Yes. Then it was agreed that... Комисията ще се организира конференция във връзка с прилагането на правото в областта на конкуренцията в Франкфурт през март. Работната група за финансова помощ ще има мисия до Гърция на 30-31 март. 12 члена ще се включат. Разбира се, в което не се включват националните членове. Ще има мисия до Словакия от 7 члена, плюс председателя на базата на схемата ДОНТ. Разбира се, членовете от Словакия не са включени в квотата. Ще има две мисии до Вашингтон в САЩ от 17 до 21 юли първата и от 6 до 10 октомври по 7 члена във всяка една от мисиите. Ще има мисия до Пекин от 20 до 23 септември, 7 члена и последната мисия на годината до Валета в Малта от 2 до 4 ноември. Тук отново ще има 7 члена. Доста мисии ни очакват. Основно през втората половина на годината. Разбира се, ще има някои корекции, внесени в зависимост от хората, които проявяват интерес. Една група поискат да се прилага системата ДОНТ за определянето на участниците. Економическото управление, обмен на мнение с Европейската сметна палата във връзка с доклада за държавите членки в рамките на работната група за финансиране. На 23 февруари е, ще се проведе тази среща, а относно до срещата през март, през януари решихме, че е, ще говорим най-вече за МФР. Поискано бе правно становище за това дали регламента на съвета във връзка с събирането на информация от ЕЦБ се прави на базата на правилното правно основание. Планираната среща с комисаря Московиси ще се проведе, но всъщност това вече го обявих. На 24 февруари бе решено да има работна среща с комисаря, на която ще могат да участват всички членове на парламента. Ще се постави акцента върху правото в областта на конкуренцията и на банковия съюз. Това бяха съобщенията. Сега преминаваме към гласуване. Една секунда, ако позволите да ми обяснят нещо по списъка за гласуване. We, meanwhile, we make a test and we open... Нека да изпробваме системата. Пробно гласуване, начало на гласуването. Nice. Perfect. Чудесно. Край на гласуването. Сега преминаваме към действителното гласуване. Първо ще гласуваме доклада и по собствена инициатива за Банковия съюз. Компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 84-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 с устно изменение на господин Вали за против въздържали се отхвърля се компромис С за да, прав сте. Нека да гласуваме първоначалния текст без устното изменение. Гласуваме изменение 87. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис се за. Против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 въздържали се. Приема се компромис К за против въздържали се. Приема се компромис Параграф 130 пада. Компромис Л за, против, въздържали се. Приема се. Компромис М за, против, въздържали се. Приема се. 134 с устно изменение за, против, въздържали се.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 Приема се. Изменение 156 за, против, въздържали се. Подхвърля се. Компромис П за, против, въздържали се. Приема се. 160 е оттеглено. Компромис Q за, против, въздържали се. Приема се компромис R за, против, въздържали се. Приема се компромис С за, против, въздържали се. Приема се компромис Т за, против, въздържали се. Приема се компромис Ю за, против, въздържали се. Приема се компромис В за, против, въздържали се. Приема се W за, против, въздържали се. Приема се Хикс за, против,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 против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис АД за против въздържали се. Приема се. Изменение 222 за против въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, Отхвърля се 228 за. 228 и 229 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст за. Против. Въздържали се. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 233 за, против, въздържали се. Отхвърля се 234 за, против, въздържали се. Отхвърля се 235 за, против, въздържали се. Отхвърля се 236 за, против, въздържали се. Отхвърля се 237 за, против, въздържали се. Отхвърля се 238 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис АЕ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на параграф 29 за, против, въздържали се. Приема се 248 за, против, въздържали се. Отхвърля се първоначалният текст на съответния параграф за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст на параграф 31 за, против, въздържали се. Приема се компромис А, Ж за, против, въздържали се. Приема се компромис А, Х с устното изменение. Гласуваме устното изменение най-напред за, против, въздържали се. Нека да проверим с устното изменение начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис А и за. Против. Въздържали се. Приема се. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 257 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се първоначалният текст на параграф 34 за, против, въздържали се. Приема се компромис АЖ за, против, въздържали се. Приема се изменение 200 256 256 страница 256. А, само втората част. Добре, защото първата част се включва в компромиса. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. 272 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис АК за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЛ за, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим втора част на компромис АЛ. Rejected, but... Отхвърля се, но... да, отхвърля се. Компромис 292 за, против, въздържали се. Отхвърля се 291 за, против, въздържали се. Приема се Параграф 37, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Да, извинявам се. Прави сте. Гласуваме втората част. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АН с устно изменение за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 315 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 316 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. Компромис АП за, против, въздържали се, приема се. Компромис АК с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 359 за, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 41, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. Съображенията. Първи, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо, за, против, въздържание, от, въздържали се, отхвърля се. Второ, от второ до шесто Гласуваме анблок за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири за, против, въздържали се, отхвърля се. Пет за, против, въздържали се, приема се. Шест за, против, въздържали се, приема се. 7 и 8 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим. Проверим изменение 20, начало на гласуването. Vote is closed. Is rejected. Compromise AS in favor. AS. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. Favor. Again. За. Против. Въздържали се. Приема се. АТ. За. Против. Въздържали се. се Приема се АЮ за, против, въздържали се. Приема се 38 за, против, въздържали се. Отхвърля се 39 за, 38 гласуваме, начало на гласуването. Да, видях минус от НП. Я, я, я, sorry. That's the reason why I declared it's rejected. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. АВ за, против, въздържали се, приема се. А, W за, против, въздържали се, приема се. 314 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се. Отхвърля се 54 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 54-то начало на гласуването. Vote is closed. Is rejected. Amendment. Отхвърля се 57 за, против, въздържали се. Отхвърля се 58 за, против, въздържали се. Отхвърля се 59 за, против, въздържали се. Отхвърля се 55 за, против. Нека да проверим начало на гласуването. Vote is closed is rejected by one vote. So, uh, final vote on the text as amendment. Гласуваме с поименно гласуване целият текст. Vote is closed. Край на гласуването. 40 гласа за, 16 против, няма въздържали се. Доклада се приема. Поздравления за докладчица, докладчика, с което превода от българска кабина се преустановява. Благодаря ви и приятна вечер. I think we had uh, we worked very well together, so really thank you very much. And also of course to the staff and to the secretariat. And now uh, we move uh, to